Uh, good afternoon, everybody. Uh, ladies and gentlemen, uh, this is the second Добър Intermeeting. May I have attention, please? Това е втората част на нашето заседание. Преди да пристъпим към дневния ред за следобедното заседание, то включва изслушване за търговията и продоволствената сигурност. Най-напред ми позволете да ви съобщя, че Хелена Халдорф Ромеро е за последен път сред нас. Тя ни напуска. За щастие, причината е хубава. Actually, she is moving. I envy her. Is... Тя се мести и аз всъщност ти завиждам, защото се премества в Вашингтонската служба за връзка на Европейския съюз с Американския конгрес, но и благодаря. Благодаря и за нейното трудолюбие, за ангажираността и за нейната мъдрост. Това определено ще ни липсва. Елена, благодаря ти. Good luck, you need it. Успех. Ще се нуждаеш от него. And it was a sad moment. Uh, <laughs> <laughs> uh, let me... Сега, Нека да ви представя тази толкова важна точка от дневния ред, която присъства и разглеждаме от дълго време. Щастлив съм, че успяхме да организираме това изслушване. Благодаря на всички координатори, които в крайна сметка се съгласиха да включим изслушването в нашия график. Изслушването е за търговия и продоволствена сигурност. С удоволствие ви съобщавам, че сред нас са четирима първокласни експерти, като ще започнем с господин Оливия Дешутер, който ми е приятел вече от повече от 10 години, много повече от 10 години. Заедно сме преподавали неколкократно, водили сме курсове по права на човека. Той е професор по право в университета в Лювен. И вече от доста години, от 2008 година насам, е специален докладчик по правата, свързани с, продовол... с продоволствието към ООН. Той е преподавал навсякъде по света, в много университети, включително и в моя. Благодаря ви, че сте тук, Оливие. Вторият ни оратор е господин Джонатан Хепбърн, след това Джейми Морисън и накрая Инго Пис. Ще ги представям в реда, в който ще говорят, когато им дойде момента да се изкажат. Сега започваме с Оливия Дешутер. Шутер който ще представи историческите тенденции, ще очертае настоящото развитие на нещата по отношение на търговията и продоволствената сигурност. Оливия Дешутер, имате думата по организация, по предварителното планиране имаме по 10, по 10 минути за първоначалните слова и след това, разбира се, ще проведем дискусия с членовете на комисията. Заповядайте. Thank you. Много благодаря, господин председател. За мен е истинско удоволствие да се обърна към членовете на Комисията по външна търговия на Европейския парламент. Бих искала лично да ви благодаря за това, че отделяте от времето си да обсъдите този толкова важен въпрос. Аз поех мандата като специален докладчик към ООН по тези въпроси през май 2008 година. и Тогава работя по взаимовръзките между търговията и продоволствената сигурност. Това, което искам да направя в рамките на следващите няколко минути е да обобщя своите най-основни констатации и ще приключа с три от основните препоръки. Надявам се, че ще можем да обсъдим както констатациите, така и заключенията на по-късен етап. Нека най-напред да започна с нещо очевидно. За да разберем продоволствената сигурност, най-напред трябва да разберем кои са хората, които не могат да се прехранват, кои са жертвите на продоволствената несигурност. За продоволствената несигурност често се мисли като за резултат от неналичността на достатъчно храна или липсата на достатъчно производство на храна. Но това не е достатъчно условие да се гарантира продоволствената сигурност. Достатъчното производство на хранителни продукти не означава, че всички през цялото време ще имат достъп до достоен начин на хранене. Имаме 860 милиона души по света, които не успяват да се прехранят. То не защото нямат достатъчно храна, а просто защото те са прекалено обедни да си позволят храната, която се произвежда а понякога и се произвежда с тяхно участие, с тяхна помощ. Гладът и продоволствената несигурност засяга огромен брой, брой хора. И това, което е особено впечатляващо е, че над две трети от засегнатите са малки производителни или на хранителни продукти. Това са малки земеделски стопани, които имат малки парцели земя и не са получавали подкрепа от правителството в миналото защото по принцип земеделие, което е насочено към собствена консумация или толкова малко а, по мащаб, означава, че субсидирането ще е изключително скъпо. Това включва и автохтонното население, което ползва продуктите, естествените продукти от гората и така нататък, както и малките животновъди. Така че тук говорим за много хора, които се включват в тази бройка. Причината, поради която тези дребни земеделски стопани са обречени на продоволствена несигурност и невъзможността да си позволят хранителните продукти, за да могат да прехранват своето семейство, се дължи на историческото развитие през последните 30 години. През 80-те и 90-те години на миналия век много бедни страни бяха принудени да отворят своите пазари при едно темпо, при една скорост, която според нас беше извънмерна. Те бяха принудени да плащат външен дълг, който беше стена прекалено голям, и започнат програми за макроекономическа стабилност. Това доведе до отварянето на пазарите към вноса на хранителни продукти. В същото време, в което те трябваше да произвеждат култури, които са печеливши. По този начин можем да кажем, че 80-те и 90-те години се характеризират с подобен тип програми, през които преминаха тези страни. Това доведе до редица последствия. Най-напред се стигна до, до финансирането и субсидирането на производството, което води до експорт, а не онова стопанство, което беше поддържано от древните земеделски производители. Така че много от не толкова добре развитите страни поставиха ударение върху кафето, какаото, каучука, тютюна, не се обръщаше такова внимание на производителите, които произвеждаха соя, просол или сладки картофи, които бяха предназначени, които са предназначени за пряка консумация. Всъщност резултатът беше, че се повиши конкуренцията между дребните производители, семейните производители в тези страни, които се бореха за обработваема земя, така че да могат да получат субсидии от страна на държавата. Можем да кажем, че по-настоящем 15-16% от храната, която се произвежда, пресича границите, търгува се в международен мащаб, 7% ориз, 25% соя, може би 17% от пшеницата, но говорим като средни стоености 15-16%. Тази част от земеделското стопанство всъщност определяше мнението на правителствата за това кого да подкрепят, коя част точно от производството да бъде субсидирана. По този начин се взимаха политическите решения в последните години, като те бяха свързани с увеличаването на износа, а не толкова с подкрепата на древните производители. Можем да погледнем как се разви инфраструктурата, как се определяха субсидиите и как се развиваше търговската политика. Така че виждаме, че основната цел на правителствата беше да се увеличи износа, не да се подкрепят малките производители. Това означава бедност в селските региони, масова миграция в градовете, към градовете живота в бедни предградия и един порочен цикъл на бедността. Единственото, което държавите можеха да направят, беше да намалят своите тарифи за внос, така че да може да се позволи на градското население да има достъп до хранителни продукти, които се внасят без мита и подпомагани от, от страните от ОСР. Това доведе до зависимост, продоволствена зависимост. До 2008 година средните сметки за храни в средно развитите страни се увеличиха с 400-500%. Тоест огромно увеличение. Това се дължи на демографското нарастване, нуждаят се от повече хранителни продукти, защото населението продължава да нараства но това се дължи и на факта, че тези страни не инвестират достатъчно в местното производство за местните нужди, а увеличават вноса, защото а, смятат, че трябва да са налични ефтини хранителни продукти, за да се удовлетворяват потребностите. През 2008 година, когато избухна кризата, глобалната криза с хранителните продукти, тези страни установиха, че 30-35% от техните хранителни потребности се покриват от вноса и изведнъж се изненадаха, че не могат да финансират този внос, така че не могат да изхранват своето население. Още един резултат от 80-90-те години беше засиленото сътрудничество, необходимост от засилено сътрудничество, един вакуум, който ставаше все по-голям, една част от производителите, които произвеждат своите семейства за местните потребности от храна и един друг тип култура, която се доминира от големите производители на хранителни продукти. Това беше историческото развитие, което наблюдавахме и сега сме изправени пред това наследство. И така, какво трябва да направим в, вече в фазата на такова развитие, на такава липса на баланс между отделните категории на производители на хранителни продукти? Мисля, че най-напред трябва да подкрепим това, което се опитва да направят развитите страни, т.е. да подкрепят местните регионалните пазари много повече, отколкото в миналото. Им се прекалено в износа на хранителни продукти, но няма достатъчно инвестиции в земеделското производство за удовлетворяване на местните хранителни потребности трябва да се развие достъпа до пазар, който е много по-близък до тези производители. Трябва да развием инфраструктурата, трябва да предоставяме информация за цените, трябва да поощряваме земеделските стопани да се включват в кооперативи, така че да могат да бъдат по-конкурентно способни и по този начин да процъфтят мога да кажа, че трябва да се удовлетворят различни условия, за да може да се развият тези местни и регионални пазари. Но за момента мога да кажа, че не се поставя достатъчно ударение върху предоставането на достъп до пазара на тези малки производители. На второ място трябва да направим така, че при развитието на международната търговия на основни хранителни продукти, не се забравят интересите на дребните земеделски производители и че те не се жертват в името на някакви теории за ползите от конкурентното предимство. До голяма степен Търговското развитие беше в ущърп на малките производители, най-напред защото те не са толкова добре позиционирани, колкото големите производители, така че възползват от експортните пазари и тяхното развитие. Те не могат да отговорят на отличните стандарти, защото произвеждат по-малки обеми от продукти и по този начин не могат да се им конкурират на големите пазари. И не на последно място, защото разходите не са за пренебрегване. Разходите, с които трябва да се справят тези земеделски стопани, така че те просто не могат да се възползват от тази глобализация на търговията. Много често обаче върху тях има негативно въздействие, защото на техните пазари биват внесени високо субсидирани основни хранителни стоки, което води до обесценяване на техните пазари. Това означава, че те не могат да се конкурират, не могат да инвестират в производството, което води до по-забавено развитие Втората ми препоръка е да променим международната търговия в основни хранителни стоки, така че да се гарантира, че има въздействие, дългосрочно въздействие за намаляване на бедността, като това ще доведе до ползи за древните земеделски стопани, а няма да се разшири разликата между големите и малките производители. И третата препоръка, която е свързана с втората, Именно преди да се сключват бъдещи търговски споразумения, трябва да анализираме систематично и изчерпателно отражението върху продоволствената сигурност. През моя мандат аз организирах различни срещи, за да преценим коя е най-добрата методология, за да видим каква може да е най-добрата оценка на въздействието върху правата на човека при търговските споразумения. В резолюцията, одобрена на 23 ноември 2010 година, това е резолюция за правата на човека, екологичните социалните стандарти при споразуменията за свободна търговията. Тогава парламентът поиска от Европейската комисия да се изготвят систематично оценки на въздействието върху правата на човека преди да се изключват каквито и да било споразумения за търговия от страна на Европейския съюз. На съвета по правата на човека в ООН аз представих основни насоки за провеждане на оценки на въздействието във връзка с включването на споразумения, като по този начин, чрез тази методология, може да позволим на комисиите на парламента да оценяват въздействието върху правата на човека, когато се подготвят подобни споразумения за свободна търговия. Много е важно да се получи цялата необходима информация, която да спомогне за изготвянето на подобни оценки. Това са моите заключения, господин председател. Наблюдаваме едно историческо развитие с все повече неравновесие, липса на баланс, защото просто нямаме политика, която да отговаря на нуждата от продоволствена сигурност сега вече сме в ситуация, в която трябва да решим тези проблеми, най-напред да развием местните регионалните пазари, на второ място да гарантираме, че международната търговия отчита нуждите на древните производители, като взима предвид различните трудности и предизвикателства при тяхната конкурентоспособност на тези пазари и на трето място оценка на въздействието на правата на човека преди да се изключват подобни споразумения. Много ви благодаря. Благодаря ви за това встъпление към нашата тема. След това ще чуем въпросите. Ще имате допълнителна възможност да се изявите. Следващия ни оратор е господин Джонатан Хепбърн, който е програмен директор за земеделско стопанство в Международния център за търговия и устойчиво развитие. Um... Uh, Той ще разгледа предизвикателствата, свързани с предоставянето на политическа кохерентност при тази проблематика. Радио? А, ah, there <laughs> Благодаря ви, господин председателю. Благодаря и на господин Дешутър, който даде, даде много, много добър исторически обзор на, на, на търговията и продоволствената сигурност през последните три десетилетия. Тези, които не познават организацията ми, това е Международната организация за търговия и устойчиво развитие. Това е неправителствена организация, която е създадена 1996 година в е, Женева. Ние се занимаваме с отношението между търговската политика и устойчивото развитие. Ще говоря за търговията и продоволствената сигурност и доколко може да се постигне по-голяма съгласуваност между отделните политики. Както казва Оливия Дешутер, правото на храна е право на човека, то е залегнало в Универсалната декларация за правата на човека, както и в други документи, също така и цел от обществената политика и се споделя от редица правителства по света също така е цел залегнала в множество международни документи. Той също така е и една от целите за развитие на хилядолетието. Правителствата трябва да съгласуват дейностите си в различни области по отношение на справедливостта, търговията и а, околната среда, например. Членовете на ФАО 76-та година, определи, 96 извинете, определиха продоволствената сигурност като последния начин с продоволствена сигурност съществува, когато хората по всяко време имат физически, социален, економически достъп до достатъчно безопасна и питателна храна, която отговаря на техните потребности и предпочитания. Въпросът основно се свежда, както виждате, до достъпа до а, а, храна и връзката на достъпа до храна с бедността. Търговията засяга разли... различни групи от населението по различен начин. Това е очевидно, но често пъти се пренебрегва този факт в, в разговори за търговската политика във връзка с продоволствената сигурност. Често пъти, често пъти се пренебрегват дребните сълскостопански производители, които се явяват нетни, нетни потребители, не толкова производители. Ще поговоря за новите предизвикателства, които възникнаха на световните пазари през последните няколко години. Цените са особено непостоянни и а, е, високи през е, тези години и се предвижда тази нестабилност да продължи и през едното десетилетие, най-вече за някои продукти, като, както знаете, на, на много високо ниво в класацията е биоетанола. Сега. Бедните страни вносителки са най-уязвими от цялостната картина – тук виждате дела на внос на храни като процент от общия стокообмен от 90-та година насам. Има много причини за това, че са толкова нестабилни цените в последно време. Има недостиг в реколтите и в производството. Това е един сериозен фактор. И редица, редица търговски политики всъщност влушават някои от, от тенденциите и динамиката. Изискванията за производство на биогарива е, е един от факторите, които, които а, повишават цените на, на а, фуражи, като например царевицата. Това става най-вече в ситуация на високи цени на, на горивата и на енергията. Има много опити да се преодолеят за тези случаи на недостиг и множество отрасли, отрасли се опитват да се справят с това чрез налагани от правителствата ограничения на, на Износа. Тук ви давам пример с Ориза. Редица страни налагат такъв, такава забрана на износа, което влушава като цяло положението с цените и най-вече застрашава бедните страни вносителки. Цена, нестабилността, и нестабилността на цените ще нараства най-вече ако има повече проявления на климатични изменения. Сега стигаме до следващия въпрос. Повишаване на производителността на, на земеделските стопанства. И какво може да направи за това търговската политика? Потенциала за добив а, а, трябва, да бъде, трябва да бъде отправната точка. Това, което постигат а, дребните производители най-вече и то основно в някои е, части от, е, от света, там където сигурността, продоволствената сигурност е особено предизвикателство. Защо казвам, че това е важно? Първо, защото древните производители ще трябва да повишат производителността си, за да повишат и, и приходите си. Също е важно да, да успеят да откликнат на търсенето от градските райони. Някои страни много бързо са а, увеличили размера на субсидиите си за земеделие. Тук виждате Китай на тая, на тая а, диаграма. Това е с цел да се намалят различията в доходите в града и в селските райони. Това става чрез предоставяне на помощи която се, която се е, регистрира от Световната търговска организация като помощ по е, Зелената книга, т.е. не води до, изкриви, до сериозни изкривявания. Так, какво става обаче в страни, в които е, правителството не може да си позволи такива помощи? По неразвитите страни. Виждате какво става с помощта за земеделие в тия страни. Тя всъщност спада и то доста праволинейно през последните няколко десетилетия. Накрая има леко повишение, което означава, че делът на земеделските помощи малко е нараснало. Много страни не, може, не могат да си позволят помощи за повишаване на производителността без чуждестранна намеса. Заедно с това обаче, като говорим за съгласуваност на политиките, трябва да погледнем и какво става в страните от ОИСР. Сигурен съм, че сте запознати с, с тази тема. Въздействието на помощта, която се предоставя от ОИСР и изкривяването на, на, на, на пазарните тенденции. Това са прогнозите е, на ОИСР. И това са изкривяванията, които причиняват. Сега какво може да се направи? Има различни начини, на различни подходи към е, управлението на продоволствената сигурност, различни начини за координиране на действията. Координацията може да се подобри на международно равнище – Всъщност през последните няколко години е настъпило известно подобрение по настояване на ООН най-вече. Множество междуправителствени нали се занимават с това. Г20, комисията, Римската комисия и множество други международни агенции, които а, работят в сътрудничество с Г20. Все пак обаче на местно, на национално ниво има нужда от повече съгласуване на политиките. Една от темите, с които се занимава вашата парламентарна комисия е, е, е, е конференцията в Бали на Световната търговска организация през декември тази година. Това е една чудесна възможност за, за е, Повдигане на въпроса за това доколко търговските правила допринасят за продоволствената сигурност. Министрите могат да се опитат да очертаят пътя напред. Не на всяка цена да достигнат до съгласие във всичките области на, на дебати, но поне да се засегнат три основни нива, които да допринесат за продоволствената сигурност малкия пакет решения, не е, все още не е разрешената програма от Доха е, и новата среда на търговската политика, т.е. тенденциите за цените, с които ви запознах в началото на изложението си. Достатъчно ли е това обаче? Трябва ли да гледаме и отвъд търговската политика? Най-вероятно да, има много области, с които трябва да се занимаем – за да са стабилни и устойчиви световните пазари, трябва да, да осигурим обществени блага, като например екологични програми, трябва да, да подкрепяме повишаването на производителността на селскостопанските производители и също трябва да предвидим някаква глобална а, мрежа за предоставяне на субсидии на най-бедните страни и най-уязвимите дялове от населението. Може би някакъв глобален фонд, фонд глобална мрежа. В МОД се говори а, за мрежа за социална защита, а, която да съществува в глобален план. Всичките тези дейности би трябвало да се допълват взаимно, за да отбележим напредък. Благодаря ви за вниманието. Моля, не се стеснявайте да ми пишете на този имейл адрес. Благодаря. Благодаря. 11 минути говорихте точно. Следващия оратор, господин Джейми Морисън, старши економист в отдела по търговия и пазари в, в ФАО, Организацията по храните и селското стопанство на ОНЕ. Той ще се спре на примери от източна и Южна Африка. Добре дошъл при нас, господин Морисън. Благодаря ви, господин председателю. Както казахте, ще се съсредоточа на източна и Южна Африка. И, а, а, трябва да изтъкна, изтъкна първата препоръка на Оливия де Шутер, а, която е от особено значение за древните стопанства. Ще се спра на дилемата, пред която са изправени правителствата в региона, защото се опитват от една страна да се справят с краткосрочните рискове, осигуряване на храна на, на, на разумни цени, и в същото време да насърчават инвестиции в местните пазари. Често пъти това се оказват противоположни цели. Продоволствената сигурност, дори постигната в краткосрочен план, може да, може да намали нестабилността на, на цените, да намали дефицитите, да увеличи размера на пазарите, което създава една стабилност, даваща възможност на местните производители да инвестират в собственото си селско стопанство, в, в повишаването на производителността и, и повишаване на общия обем на продукцията. В същото време се намалява упованието на нестабилните глобални пазари. Това е свързано и с финансирането на, на вноса на хранителни изделия. Също така се намалява нестабилността в случай на ограничени наличности. Наличието на продоволствени изделия може отново по такъв начин, чрез укрепване само на местните пазари, да се усъвършенства. Само, че между само, че вътрешно регионалната търговия, независимо колко полезно, колко полезна може да бъде, е нещо доста ограничено в района, за който говоря. Основната причина е свързана с тревогите на правителствата и неспособността по-скоро да се справят с краткосрачните проблеми. Доколко, доколко ще са в състояние да, да осигурят основни хранителни изделия от местния пазар, от местни производители – доколко могат да налагат забрана на, на износа, да контролират вноса. Това са процеси, които, по отношение на които трябва да има достатъчно увереност, за да се създаде сигурност на пазара, тогава, когато има недостиг. Могат ли правителствата да разчитат на местните, регионалните пазари, така че да се компенсира този недостиг в една страна? същото време може ли да се осигурят осигури бърз транспорт отвъд границата, от страна с излишък към страна с недостиг. Така че има множество проблеми, пред които са изправени правителствата и то само в краткосрочен план. Това води до, до сериозни намеси в до сериозни намеси в пазарните процеси. От една страна имаме е, митнически бариери, които са инструмент, който се ползва в митническите съюзи, е, например. Основното ограничение обаче за, за достъпа до такива инструменти е начина по който се оползотворяват инструментите на политиките, например търговската политика, различия в размера на, на митата, различни правила за, за происход. После стратегически резерви, мерки за стабилизиране на цените на местния пазар. Всичко това са инструменти, които сами по себе си не са, не са на всяка цена нещо отрицателно. Често пъти са съвсем уместни инструменти в търговската политика, но нерядко водят до сериозна несигурност и, и, и, и не позволяват на инвестициите да достигнат до пазарите. Често пъти става въпрос за малки количества, 2 до 3%. Това обаче за тези правителства може 2-3% е, от е, цялата продукция, но това може да има голямо значение за местните пазари в този район. Тази несигурност, която се създава от е, временните политики, ограничава инвестициите в развитието на пазара – най-вече такова развитие, което да спомогне за, за по-добра вътрешно-регионална търговия. Това не подкрепя частния сектор, не го насърчава да продължава да инвестира и в инфраструктура. Има, например, много инструменти за управление на риск, основани на пазара, които биха могли да се използват за намаляване на стабилността на цените. Например, инвестиране в инфраструк... материална инфраструктура, осигуряване на, на съоръжения за съхраняване на, на храни. И освен това, за да съществува вътрешно-регионална търговия, трябва двете страни да са склонни да влязат в договорни отношения. Тогава, когато правителствата не създават сигурна среда, вероятността намалява още повече. Така че е трудно и за частния сектор да се заеме с трансгранична търговия. И не става въпрос и и само за това, за тези трудности. Липсата на инвестиции в складови помещения и съоръжения не дава възможност за преразпределение на, на излишъците не само отвъд границите, но и във времето. Поради това са много, е много ограничена добавената стоеност в а, процеса и, и за това са малки дивидендите от регионалната търговия. Сега по какъв начин можем да подпомогнем на правителствата а, с тези проблеми? Първо, правителствата в региона си дават сметка, че трябва да се премина от сегашната временна намеса, реагиране при кризи, да се премине към една система, която почива на по-ясни и постоянни норми. поли... търговската политика. С това не искам да кажа, че на всяка цена трябва драстично да се либерализира търговската и пазарната политика. Както казах, инструментите, които се прилагат, не на всяка цена са отрицателни. Оптималната политика не е пълна либерализация, защото, както казах, тези пазари са много уязвими по отношение на външни, външно въздействие. Данните показват, че, крат... че бързи резки промени в политиката, рязко преминаване от, намес, от период на намеса към период на ненамеса също се отразява особено отрицателно на, на, на пазара. при отеглянето на една интервенция пазара се разклаща, което води до отново бързо въвеждане на нова интервенция. Данните от работата ни в региона, на пазарите на суровини и зърно, показват, че нивото на увереност от отделните заинтересовани страни е различно по отношение на преминаването към нова система. Необходимо е да се постигне увереност, сигурност от правителството, че може да съхранява количества и да мести излишъци към места, където, където има недостиг. Има, има недоверие от страна на частния сектор, понеже не знае какво да очаква от правителството като интервенции. Какво може да се направи? Да се подобри диалога, да се подобри наблюдението и оценката на политиките, тяхното изпълнение. Често пъти се обявяват политики, които обаче не се прилагат на практика. Често пъти се прилагат политики, които не са адекватно кодифицирани в законодателството. Всичко това обаче би помогнало за, за, за увеличаване на доверието и сигурността. Подобряването на диалога ще доведе до по обосновани решения и, и осигуряването на по-разумни цени, крайни цени за потребителите като в същото време обаче не се върви срещу инвестициите в развитието на пазара. Накрая ще се опитам да свържа това, което казах с а, многостранното ниво. Говорихме за това какво могат да направят самите страни в региона, за да, за да се откъснат от статуквото. Какво обаче може да се направи на многостранно ниво? трябва, какво може да се направи е така, защото търговските споразумения да подкрепят положителния подход, подхода на положително развитие. Първо, споразуменията трябва да са достатъчно гъвкави. Трябва да дават възможност за общи външни а, тарифи, мита, споразумения, които да съдържат предпазни клаузи, клаузи за, за защита срещу, срещу например, заплахи като рязко повишаване на, на, на вноса. Трябва да помогнем на тези страни, е така, защото да се е, възползват от възможностите на регионалната търговия. И друго нещо важно, което каза първи оратор е, че прекалено много внимание се отделя на, на износа в търговските дебати и преговори. Търговията не е свързана само с подпомагане на вноса. Трябва ни такава система, която да дава възможност на правителствата сами да си управляват вноса. Това обаче изисква наблюдение и оценка изисква възможност за прилагане на предпазни механизми. Това ще даде възможност на регионалната търговия да се развива без да е застрашена от външно въздействие. Благодаря ви за вниманието. Uh, thank you and uh, our final, uh... Благодаря много. Следващият оратор е господин Инго Пис, преподавател в университета Мартин Лутер в Хале, който ще говори за финансовите спекулации с цените на сълскостопанските стоки. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, ähm, unsere Forschungsergebnisse. Благодаря много за тази възможност да представя пред вас резултатите от направените от нас проучвания. Двамата ми са автори са тук в залата също. И както каза председателят, аз ще говоря като изследовател към институт в Хале Витенберг, както и като преподавател в университета в Лайбниц за сълскостопанско развитие. Разгледахме увеличението на цените на храните през 2008, 2009 и 2010 години. И това са години, през които има големи колебания. Има големи колебания в качествата и количествата на реколтите, има големи колебания и в цените на стоките по принцип. За това е изненадващо, че през 2010 и 2011 година има такива затова не е изнадващо, че има такива големи колебания през тези години. Работихме е, с изследване на няколко етапа. Целта първо беше да се демонстрира, че има действителни ситуации в економиката, които водят до сълскостопански криги. Тоест, реалната економика и събитията в нея могат да доведат до сълскостопански кризи че финансиализацията води до сълскостопански е, кризи и е, накрая на своето изказване ще направя няколко препоръки. Първо, по отношение на събитията в реалната економика, които водят до кризи. А, такива събития вече са установявани нееднократно във връзка с годините от 2010 до 2011. Като цяло, първо се увеличава търсенето за храна. тази тенденция е дългосрочна. И в много развиващи се страни има голям натиск към, спрямо економическия растеж. Промените в приходите се отразяват и на консумацията, на потреблението на храни. Ако хората получават по-добри заплати, те са по-склонни да консумират по-богати на бълтъчени храни, например. Нещо, което се отразява и на разпределението на отраслите в селското стопанство. Преди кризата от 2008 година в Европейския съюз, например, вече се предоставяха субсидии за биогоривата. Това е един допълнителен фактор. Биогоривата и субсидиите за тях доведоха до конкуренция за земите, защото производството а, на храни се конкурира с а, производството на култури, които могат да се използват за биогорива. След това, още един фактор. Предлагането не успяваше да отговори на търсенето няколко години наред. От 2007 до 2010 година имаше и сериозни проблеми с времето, които се отразяваха на селското стопанство. И така всички тези фактори заедно, за съжаление, се събраха на едно и доведоха до огромни увеличения на цените. Спаднаха резервите, продоволствените резерви, увеличи се търсенето, намалиха се реколтите и така се стигна до големите продоволствени кризи. И тук много важна е четвъртата точка, а именно фактът, че веднъж започнали тези кризи и се влушиха поради произволни политически мерки, които бяха взети. Имаше страни, които изнасят храни и те забраниха износа. Изключително погрешна мярка в такъв случай, защото а, започнаха мерките от страна на страните вносителки за насърчаване на вноса. Тези страни се опитаха да натрупат по-големи резерви хранителни стоки чрез по-голям внос Опитаха се да създадат стимули за вноса и а, по този начин да преодолеят ограниченията върху износа, налагани от а, страните, на които бяха техни търговски партньори. И на практика а, с тези първосигнални реакции и от страна на износителките, и от страна на вносителките, цените се увеличиха многократно. Пред хората обаче се даваха други обяснения. Много хора реално вярваха, че най-големия проблем е финансиализирането на сълскостопанските пазари. Внимателно разгледахме научната литература по темата. И тя ни... Е, и стигнахме до следното решение – до следното заключение. Ако трябва да разгледам въпроса за това дали спекулациите на пазарите на стоки са довели до флуктуации на цените, трябва да видим има ли достатъчно основание за такова твърдение. На второ място – Довела ли е кризата до навлизане на повече финансови институции на пазара? И довело ли е това в крайна сметка до увеличение на цените? Всички натрупани емпирични данни обаче показват, че и на двата въпроса отговорът е не. Така че тези твърдения, представени пред хората, на практика са погрешни. Ако ми позволите, бих се спрял на, на препоръките за политиката в продоволствената област. Първата е препоръка. Много е важно продоволствените стоки да се търгуват на един добре управляван пазар и да съществуват необходимите разпоредби за това. На второ място. Когато се увеличава търсенето, особено в развиващите се страни, следва да се предприемат мерки, които се приемат само с, а, а, и с оглед на това дали са устойчиви за в бъдеще. Ако се правят опити да се увеличи предлагането, възоснова на социални и екологични мерки, единственият начин е да се подобри технологичния капацитет, да се предава повече експертен опит и да се работи за техническото развитие и на частната и на държавната част на сълскостопанските отрасли. След това, на ниво мерки е, Европейския съюз. Добре е да се помисли дали е удачно продължаването на мярката за оставяне на земя под угър, когато на други места по света има глад. Има и друга важна политика. В рамки, а, препоръка в рамките на СТО могат да се направят специални усилия държавите членки да разрешават проблемите си чрез национални мерки, мерки на национално равнище, вземайки преди всички международни спогодби, а не да се прилагат политики, които водят до обедняване на съседа. Има страни, които се опитват да се презапасят – това означава, че всяка отделна страна на практика предприема мерки, които се отразяват отрицателно на нейните съседни страни. Всичко това трябва да се вземе предвид при разработването на политиката. И още една препоръка. В развиващите се страни трябва да направим всичко възможно да се подобри и подобре управлението на риска в селското стопанство трябва да се предприемат и специални мерки за гарантиране на социално осигуряване. И ако ми дадете още съвсем малко време, а, нека да направя още няколко економически по своя характер коментари. Първо, повечето хора не могат да разберат какво е довело криза, до кризата. Финансовите пазари или политическите решения. Много често Обикновеният човек си казва, че този проблем няма как да не е възникнал поради начина по който функционират пазарите. И е, в такъв случай, е, може би най-добре се регулира чрез намеса на пазара и че, чрез по-строга регулация. Но ако действително искаме да се преборим с глада по света, не е допустимо да се заместят политиките основани на движението на пазара с политики основани на строго регулиране на пазара. В крайна сметка, именно реалната економика може да предостави най-добрите решения на този проблем. И правата на човека трябва да бъдат първият въпрос, който се взема предвид. тук говорим за много сериозен етичен въпрос, за въпрос свързан с солидарността. Целта не е да насърчим всеки да си гледа собствената храна, а по-скоро така да се развива селското стопанство, че да се взема прави, че всеки един човек има право на храна и че ако няма достатъчно производство на хранителни стоки и продукти, това е, ще засегне множество хора. Благодаря. Thank you very much. This, uh, the correction, uh, was made. Благодаря ви. Направихме съответната корекция, че това е съ автор на презентацията, като тук са включени два различни изследователски института. Извинявам се за тази грешка, тя е поправена. Така, сега нека да преминем към дебатите. Давам думата на колегите за въпроси. Първият въпрос е от госпожа Сарнес от АЛДЕ. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Много интересни бяха вашите изказвания. Нека да се спра на казаното на първия от, от оратор, от първия оратор. Първо казахте, че има а, провал, на политическите мерки и всъщност всички ние е, сме отчасти отговорни за него, защото в крайна сметка най-малките е, развиващи се страни, най- и, и реално най-дребните поземлени собственици в развиващите се страни са най-пострадали от е, продоволствената криза. Представете ли си хора, които произвеждат хран, храни, да не могат да се изхранят. Очевидно е, че сте прав, че има сериозен провал на политиката в международен и национален план. И би било много логично и въпрос на здрав разум да се поставят по въпрос всички тези политики, които са довели до подобни развития. И аз като вас смятам, че много често ам, от либерализирането на пазарите се е извършва прекалено шоково. Смятам, че що се отнася до селското стопанство, първо трябва да се мисли за самодостатъчност на селското стопанство на национално равнище, преди да се мисли за отваряне. Има няколко базови е, принципа. Първо трябва да се прави оценка на въздействието на всички съществуващи споразумения за търговия, преди да се е, създават и е, изключват нови. Ще се върна на тази тема. Мисля също така, че добре да помислим как да променим основните си философски принципи. Не можем все да твърдим, че колкото по-голямо, толкова по-добре. Напротив, трябва специални мерки за защита на дребните производители. А, големите сълскостопански холдинги могат да се погрижат за себе си, не се безпокойте за тях. Ще ви задам два въпроса. Първо, към всички оратори, смятате ли, че след всички тези години започват да се поставят под въпрос провежданите политически мерки и в Европа, и в СТО. Честно казано, на мен ми се остава... На мен... Аз оставам с впечатлението, че никой изобщо не ги поставя под съмнение. Всички казват, ако всичко вървеше добре в СТО, всичко щеше да е наред, но очевидно нещата не вървят толкова добре. След това, за биогоривата, очевидно е, че има сериозен проблем от стратегически характер при заделянето на толкова много земи за горива. И накрая, управлението на природните богатства на различните страни по света, особено на страните, е, на развиващите се страни. И тук си мисля, че тези въпроси трябва да се управляват на световно равнище, евентуално дори с харта на ООН. Природните богатства принадлежат на хората на съответната страна и на бъдещите поколения. И за това трябва да се вземе една, една ясна и твърда позиция в защита на природните богатства. Благодаря. Благодаря ви само за информация на нашите гости да кажа, че госпожа Сарнес от групата АЛДЕ. Следващия въпрос. Не мога да разбера защо а, защо се засмяхте, когато казахте от коя политическа група съм. В крайна сметка, ние сме групата на либералите и демократите. Благодаря. Следващия ни оратор е Франциска Келер от Зелените. Много благодаря. Благодаря. Аз също мога да се съглася с казаното от госпожа Саркес. Съжалявам, че пропуснах първите мигове от представенията на нашите гости. Идвам от друго заседание. Извинявайте, ако задавам въпроси по теми, които вече са получили своя отговор. Искам да разбера от многоважаемите оратори защото поне оставам с впечатлението от последния оратор, че вие казвате, че проблема с продоволствената несигурност е свързан с, обема храна, който се произвежда. Докато така от други проучвания ми се струва, че не е проблема в обема храна, което се предоставя, възможността на хората да имат достъп до тази храна, защото няма достатъчно приходи и така нататък. Не знам дали споделяте това мнение, дали мислите по този начин и а не, че не се произвежда достатъчно храна в момента. А, също така и за агригорива, Аз не бих ги нарекла биогорива, защото това тук вече представлява проблем в момента, който се навлезе на която да било търговска фаза. И последния оратор по финансовите услуги, не знам дали съм разбрала добре, че проучването, което вие правите, поставя ударение върху какво? Върху това, което присъства вече в научната литература и вие правите по-скоро едно обобщение на заключенията, които се извеждат в литературата. Просто не разбрах добре. И да попитам гостите дали споразуменията за економическо партньорство са по полезни по начина по който се изготвят в момента, защото мисля при предпоследния оратор чух, че е важна междурегионалната търговия, търговият от една страна с друга, но ако имаме двустранна търговия, при едната страна има едни тарифни условия, при другата други. Дали смятате, че е полезно едно такова споразумение и въобще начина по който се изготвят тези споразумения в момента, дали помага въобще. След това на следващото място въпросът за либерализацията. Аз също исках да попитам дали според вас проблемът не е свързан с либерализацията на земеделието и дали не трябва да се преосмисли цялата тази концепция. Знаем, че Договорът Маркос влезе в сила заради либерализацията на земеделието. Но тук не говорим за ТИСа, не говорим за либерали... друг тип либерализация. Тоест не смятате ли, че вече не са валидни тези изводи и може би трябва да се помисли по друг начин за либерализацията на земеделието в тези страни. Дали това е добра идея? Или дали води до някакво положително економическо измерение. Благодаря ви. Много благодаря. Но много ви моля да се изказвате съвсем накратко, защото в противен случай ще ни притисне времето. Сега Пол Мърфи от Обединената левица. Благодаря ви. Така, всички презентации ми се сториха много интересни и много поучителни, но ако може първите три оратори да отговорят на следния въпрос най-вече, въпроса за спекулизацията, дерегулацията на пазара и дали това е свързано с експлозията на цените на хранителните продукти, може би тук ще има най-разнообразни мнения фактът, че голяма част от литературата казва, че не е такова въздействие, няма никакво значение в крайна сметка, защото пък, може би, в крайна сметка, тук става дума и за качеството на проучванията, на изследователската дейност, а не е по-скоро да имаме един голям обем от научна литература, в която да се извеждат неправилни заключения. Аз не съм специалист, но ме ми се струва, че дерегулирането на финансовите пазари по отношение на основните продукти като че ли съвпадна най-грубо с огромното покачване на цените на хранителните продукти, така че на пръв поглед поне стигаме до въпроса дали няма причинно-следствена връзка между тези две явления. Разбирам, че през последните пет години финансовите спекулации при хранителните продукти се отвоило от 65 милиарда долара до около 130 милиарда долара, но също така и, че дългите позиции, така така наречени по царевицата, соята, сега в момента се държат от основни финансови институции, хедж фондове, банки. И тук даже имам изчисления за над 300 милиарда паунда годишно от спекулации с хранителни продукти наистина ще ми се стори огромно съвпадение, ако няма подобна взаимовръзка между покачването на цените и дерегулацията. Така че ще ми е интересно тук да чуя, дори да има различни мнения, какво смятат те за финансовите услуги. Той поне така, като видях на последния слайд, ми се стори, че той смята, че има свръхрегулация. Някои НПО казват пък, че няма достатъчно регулация, така че ще ми е интересно. И накрая съгласен съм с предложението на първите, на първите два оратори за целевите субсидии, като че единственият проблем е, че това към че основният проблем е, че те вървят срещу основните тенденции. Виждаме това, което става в Египет, изискванията на МВФ. Така че какво ще бъде последствието от подобно изтегляне и накрая по биогоривата? Съгласен съм с сентиментите изразени. Мисля, че от Джон Зиглер, мисля, който описа биогоривата като престъпление срещу човечеството заради техния ефект върху цените на хранителните продукти. Дали това е едно изявление, с което вие бихте се съгласили? Добре, много ви благодаря. Следващия ни оратор е господин Вебър, социалистите и демократите. Бих искал да ви обърна внимание на същата тема, но нека първо да поздравя на ораторите за качеството на представените изследвания и да поздравя председателя Морейра за това, че организира това изслушване. Големият немски философ Либниц, когато го питат дали вярва в Бога, отговаря с следното изречение. Тази хипотеза не е необходима. И така, по отношение на продоволствената криза, вие казвате, тази хипотеза не ме вълнува. Това е хипотеза, която не ми е необходима. Говорим за всички причини, които са довели до тази криза, до, за всички проучвания, на университетите, за влиянието на инвестициите върху пазарите на хранителни продукти. А, а вие казвате, че всъщност финансовите пазари не са се отразили по никакъв начин. Това доста ме впечатлява. Казвате, че притока на инвестиции на спекулативни капитали се насочва към сълскостопанските продукти и към природните богатства. В такъв случай не е ли съвсем логично да се предполага, че това следва да е довело до своите последици? И за това, а, нека да ви помоля за следното. А, помогнете ни да си припомним цифрите. А, какви са инвестициите? Какъв е размера на тези инвестиции? И а, след като правите твърдението, което правите, можете ли да посочите възоснова на кои конкретни проучвания правите това заявление? И а, какви са действителните аргументи, които привеждате, когато твърдите, че финансовите пазари не са се отразили на кризата? Господин Бертанге. Ами сега в последното, последната презентация беше много провокативна за ролята на пазарите. ни да се замислим за ролята на пазарите и аз съм категорично убеден, че нямаме нужда от придържане към правилата на пазара, по-скоро от пазар, който спазва нашите правила. Няма съвършен пазар, който да има такава структура, която да подлежи на пълна регулация. Чували сме това, че невидимата ръка на пазара всъщност е единствената гаранция за осигуряването на свободен пазар всички ние проявяваме интерес към въздействието на пазара при това развитие. Също така и при пазара на хранителни продукти се вижда ясно, че има подобни взаимовръзки. Цените на хранителните продукти не трябва да се решават от пазара, от инвестициите. Знаем, че борсата в Чикаго играе много важна роля в тази връзка – Разбираме, че економическата верига трябва да се доразвие в тези страни, в които липсва продоволствена сигурност. Има модели, които наблюдаваме другаде, например при справедливата търговия. Там има опит да се генерират необходимите инвестиции в тези страни. Трябва да повишим производителността, и да развием инвестиционните фондове, така че да могат да се произвеждат повече хранителни продукти. Трябва да има връзка между липсата на инвестиции и очакванията за печалби на финансовите пазари. Интересно е каква е тази, тази връзка. Интересно е дали сте запознати с това. Виждаме, проблема в промишлеността, че ако има малки маржове на печалба, има по-малко инвестиции. Дали смятате, че се наблюдава същия ефект и при храните? Смятате ли, че ще има повече инвестиции, ако има по-големи печалби? Накрая Алберт Хес от НП. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei Sachen haben mich heute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 Трябва да кажа, че аз съм на страната на земеделските стопани. И когато съм в тази комисия и виждам как колегите проявяват интерес, мога да кажа, че това е много добър сигнал. Чудесно беше за мен, като слушах експертите, когато говориха за поясненията за повишаването на цените, намерих тяхната обосновка доста добра. Като погледна моята шофьорска книжка, Аз съм я получил през 1961 година и тя ми дава право да карам трактор. И тогава можех да карам цели казани с пшеница до пивоварните. Мога да кажа, че още от тогава имам наблюдение на пазара. Ако цените се повишаваха на хранителните продукти, както се повишават от 1961 година, трябваше цените да са направо космически. Ама това не се наблюдава. Цените са горе-долу същите, като преди 40 години. Така че много ви моля да не ми говорите за бум в цените. Нищо подобно не се наблюдава. Е, също така, когато говорим за цените на зърнените култури, които бяха под 100 евро, НПО-тата казаха, че това е много ниска цена за зърнените култури. По този начин ще разрушим а, производството в третите страни. сега виждаме, че невисоките цени разрушават земеделието в тези страни. Просто не смятам, че този аргумент е валиден. Наблюдавам развитието на земеделието, виждам какво става в Бразилия и в Южна Африка. И това, което виждам, е, че селскостопанските продукти всъщност просто не стават за свободна търговия на свободния пазар. Просто ситуацията е толкова различна в отделните страни, че смятам, че експертите на СТО трябва да се замислят за това. Не знам дали професорите тук нямат отговор за мен, дали няма да е много по-разумно, много по-интелигентно да има зони за свободна търговия. Една в Европа, тук горе-долу става дума за това, включително и Русия. И след това да имаме Азия, Австралия, след това Африка, Карибския регион и Американска свободна зона, защото мисля, че ситуацията в целия свят е толкова разнообразна, че ще е трудно да има свободна търговия в световен мащаб. Има флуктуации в цените, има много големи разлики, така че ако погледнем цените на земеделските продукти, имаме намаление в една част и повишение в друга. Не можем да сравняваме ситуациите в отделните цени. Ако имаме високи цени в развитите страни, то не добре развитите страни не може да си позволяват тези продукти. Трябва да разработим по-интелигентен начин за организиране на пазара. Може би да, да направим тези четири обособени зони СТО, за да стои зад това разделение, така че да може да се стигне до един качествен начин за търговия с земеделски продукти. По този начин всички страни ще извлекат ползи за себе си. Сега през 61 година имахме 10 хектара и можехме да обработваме тази земя. 14% от парцела беше използвано за производство на фураж за конете. Тоест 15% бяха отделени за биоенергия, а пък сега всъщност Нямаме 15% от културите, които се отделят за биогорива. Едно време с 15% давахме за храна на конете, така че не се преувеличава и този проблем. Биогоривата не са отговорни за това значително повишение на цените. Просто не можем да сравняваме двете неща. Благодаря ви за вече. Времето ни притиска. Давам думата, думата на комисията, както обикновено. Кой ги представлява? госпожа Ван Ница или госпожа Шуцгреве, или и двете. The topic yeah. is, Thank you. Uh... is trade part of solution or... Ето каква е темата. Търговията е част от решението ли е или е част от проблема? Благодаря. Аз работя в Генерална дирекция селско стопанство, занимавам се за търговията. Искам да благодаря на експертите за анализа, който представиха на проблемите. В голяма степен сме съгласни, че проблема не е свързан с наличието, а с бед... бедността най-вече. Нестабилността се очаква да нарасне в бъдеще, най-вече най-вече това ще се отрази зле, ще застраши най-бедните страни. Дребните производители имат голям потенциал за развитие, също сме съгласни и трябва да се развие този потенциал чрез инвестиции, повишаване на, на, на производителността. Това ще стане с помощ от Европейския съюз. И също така сме съгласни, че помощите за селско стопанство а, са намалели в последно време и то, и то драстично чак сега, наскоро започна отново да нараства инвестирането в селско стопанство. Съгласен съм също, сега, също така по отношение на политиките, че ни трябва един, един подход, основан на норми, на, на правила, който да е глобален, който да, да е съгласуван в Световната търговска организация, който да не се съсредоточава единствено върху либерализацията, но също в въвеждането на общи, общи правила за, за търговия. Също така и чрез споразумения за свободна търговия, в които вече се въвеждат предпазни механизми. Комисията се опитва да насърчава регионалната търговия. Това е един от подходите за, за осигуряване на стокообмен в самия регион. Също така се занимаваме с темата за устойчивостта в селскостопанската политика и сме съгласни с предложението, че инвестициите в развойно изследователска дейност трябва да играят по-важна роля в следващия финансов инструмент. В следващия, в следващия период, финансов период, извинете. Благодаря. Мисис Ваницен? Госпожо Ваницен, заповядайте. Добър ден. Бих искал да отговоря на няколко от направените препоръки. Първо, казаното от господин Дескутер за необходимостта местните производители да се свържат с местните пазари, да се развият местните пазари като цяло. Мисля, че това е въпрос, а, с който трябва да се. А, който принадлежи а, към правомощията на Генерална дирекция Девко и всъщност има доста проекти в тази връзка. Има доста проекти, които насърчават третите страни да инвестират в местното селско стопанство. След това, що се отнася до а, вземането на, пред, на предвид на правото на храна при а, международните спогодби и за търговия, а, тези въпроси винаги се вземат предвид и се въвеждат мерки, които позволяват на третите страни да защитават най-чувствителните продукти и да вземат предвид развитието на пазара и да предприемат мерки в случай, че има заплаха за техните пазари от навлизането на чужди продукти. Всички страни от АКТБ имат пълна възможност да прилагат тези мерки и да изключват до 20% от сълскостопанското си производство от възможностите за търговия. времено се вземат и мерки когато има проблеми с продоволствената сигурност, проистекли от влизането в сила на конкретни договори. Що се отнася до биоетанола, Европейската комисия вече направи предложение да се е, сложи таван е, за допустимост от 5% от, е, за продукти от царевица, от захарно свекло и прочие, т.е. става дума за биоголивата от първо поколение. И това предложение на комисията вече се разглежда в Европейския парламент. Това са моите коментари. Благодаря. Нека да се върнем на гостите. Време е да се чуят отговорите на въпросите и коментарите на членовете на нашата комисия. Нека първо да дам думата на професор Ови Ливие де Шутер. Uh, we... Не се чу колко време дава председателя. Благодаря, господин председател. Виждам, че експертите, които са поканени тук, до голяма степен са съгласни един с друг. Съгласна съм и с коментарите на комисията. А това е, е впечатляващо. впечатляваща. Все пак нека да отговоря на няколко от въпросите, които бяха зададени. Въпросите, поне по които мисля, че мога е, да дам някакъв принос. Първо, въпросът на госпожа Десарнес, свързан с необходимостта да се преориентира политиката подкрепа на дребните селски стопани, които сякаш в последно време са забравени. Тези мерки всъщност са само един от аспектите на пропуснатото в политиката в последно време. Най-важният въпрос е следният. Дали а, а, се признават допуснатите грешки? За съжаление обаче, а, а, да, признавате тези грешки на думи, но на практика не се предприемат мерки, за да се преодолеят те. Мислихме си, е, че след като сме научили достатъчно, можем да променим мерките, да променим е, положението на страните в най-тежко положение, чрез конкретни мерки за износ на хранителни продукти на ниски цени, но сега се оказва, че резултати просто няма. също време, но начина по който се говори на ниво международни организации, не води до реални резултати на място. Древните производители са тежко засегнати от цените на за транспортиране на продуктите и като цяло тези производители са много по-слабо свързани с мрежата на разпространение на храните, така че е, да ги свържем е много по-трудно. Разбира се, е, тук най-важна е ролята на правителствата. Те би трябвало да канализират инвестициите в тази област в подкрепа на древните селски стопани. Що се отнася до биогоривата, трябва да ви кажа, че нееднократно съм писал на депутати в Европейския парламент и на Европейската комисия както и на председателството на съвета по този въпрос. Много се безпокоя от предложението на комисията, което а, има за цел да вземе предвид а, отрицателното въздействие на биогоривата, но което, за съжаление, не получава достатъчно а, добра подкрепа от страна на държавите членки. Мога да навляза и в повече подробности по биогоривата, но нямаме достатъчно време. Тук все пак говорим за въпрос, който е по-скоро страничен, що се отнася до продоволствената сигурност. От 2008-2009 година насам внимателно разследвам, проучвам тези въпроси и мисля, че на този етап – а, може твърдо да се каже, че финансовите спекулации се отразяват на продоволствената сигурност. Това не означава, че през пазарите на храни биха били по-стабилни, ако нямаше такива тип... спекулации. Няма как да се докаже такова едно предположение но а, знаем, че влияние е имало, защото има много сделки, които са от чисто спекулативен характер и мисля, че а, фактът, че влияние е имало е не само очевиден, но е бил признат и от много а, и на много равнища, включително и от Международния валутен фонд. Така че е, няма нужда да се правят е, твърдения, че това не е вярно. По-скоро трябва да се вземат сметки. За съжаление обаче нито една държава членка не иска първа да предприеме тези мерки. Извинете, защото чака по-скоро родни... съседните страни да се захванат с въпроса. И показаното от Пол Мърфи, на този етап сме в положение, в което трябва да направим преход от сегашната ситуация, в която страните, при които доходите са по-низки, е, но те успяват да се справят с внос на субсидирани е, стоки, но също времено не се стимулират древните производители там. Да. Това е сегашната ситуация. От нея трябва да се предвижим, да, се, е, да тръгнем напред а, е, и да има социална защита за е, древните производители. Социална, а не чрез изкуствени цени. И трябва същевременно да има стимулиране на производството. Това няма как да стане от днес а утре, но това е мярка, която е необходима и трябва да започне да се подготвя най-важно е да се инвестира в местното селско стопанство и да се постигне по този начин по-добра продоволствена сигурност. Благодаря, господин председател. Хепбърн. Сега Джонатан Хепбърн. Много ви моля да 4 минути, не повече. Благодаря. Ще се опитам. Съгласен съм с а, това, което каза господин от комисията. Определено една система за търговия, почиваща на, на правила, би била полезна, която да обхваща не само големите играчи, но и развиващите се страни. Това е, е доста сериозна тревога за тях, за победните страни е, е, и, и, и, и застоя всъщност в Световната търговска организация означава, че правилата, които уж трябва да се прилагат, не ни позволяват дори да се справим с проблемите от миналото. Какво остава за сегашните и бъдещите проблеми? Господин Морисен, следващия оратор. По два въпроса ще се изкажа. Първият е свързан с средата на търговската политика, дали, дали споразумението на СТО погрешно ли е а, втория, втората група въпроса е как да повишим производителността. Искам да подчертая а, а, идеята за разнообразие или, или а, разнородност. От една страна има е, страни на различно ниво на развитие, за тях са необходими различни видове политики. Тоест, те трябва да са уредени в споразумения, международни споразумения, независимо дали са на Световната търговска организация или не. Също така споразумения, които не на всяка цена да се съсредоточават върху хармонизацията, а такива, които да отчитат различията между отделните страни. Сега въпросите свързани с производителността на селското стопанство. А, много чухме за дребните производители, се говори за тях много, но, но малко се казва за, за тяхната разнородност. Те са една много, много разнородна група. Един от въпросите беше, трябва, трябва ли да има усезаем, осезаем печалба, за да преценим, че има увеличена производителност. По принцип да, но но това ще е най-осезаемо при дребните производители. При тях а, печалбата е най-тясно обвързана с, с производителността. Има и, таки, има и такива, при които, а, при които доходността не е основното измерение на производителността. Има производители, при които, при които а, дори да нараснат местните цени значително, те не, про, не увеличават производството си, за да получат по-голяма печалба. Това, което сме видели е, през последните години е, че има много слаб отклик на промени в търсенето в много сектори. Това не е само защото не достигат инвестиции, е, не достига е, технология, а и поради съзнателно решение да не се повишава производството защото производството е, спочива на различни, на различна логика при тях. Така че преди да пристъпим каквото и да било, трябва да си дадем много по-ясна сметка за а, е, различията, за а, е, разнородността на древните производители. Защо откликват на определени стимули, но не на други. Така че политиката трябва да увеличи в максимална степен въздействието на нашите интервенции които ние смятаме, че са насочени към подпомагането на тези древни производители. Благодаря. Председателя. И накрая професор Инго Пис. Ich bin von mehreren gefragt worden, ob wir eigene Forschung zu dem Thema gemacht haben. Das haben wir getan. Благодаря. Е, много хора попитаха дали разполагаме с някакви изследвания. Е, разполагаме. Само, че нещата работят при фонда работят друго яче, не, не, не както в публичния сектор. Но имаме, да, имаме емпирични а, данни. Имаме и документи, където можете да видите основните доводи и основните емпирични резултати в графичен вид. Също така и предлагаме списък литература. Съвсем прозрачно сме си е, представили е, резултатите. Искам да изтъкна, че е, това, което сме написали, почива на факти. Това не е оценка и не е свързано с, с, с политически убеждения и предпочитания. Чисто научен е документът. Господин Лангия, вашия въпрос беше за пречките в, при инвестициите в Филипините през 2008 година местните разпространители допринесоха не, не малко всъщност за, за, за повишаването на цените. Те е, всъщност бяха, бяха принудени да продават на по-високи е, цени поради, поради това, което трябваше да плащат за, за съхраняване. После следващия въпрос. Цената е много тясно свързана с, с, с бедността и, и оттам системите за, за социално осигуряване в развиващите се страни. Има много предложения за това как да се стабилизира положението, но, но, но отговора не е еднозначен. Много действия разнороди трябва да се е, предприемат. После зададен ми беше въпроса за либерализацията на, на пазарите на съскостопански изделия. Да, разбира се, че това е нещо положително. Местните пазари винаги са изправени пред опасността да бъдат засегнати от лоши метеорологични условия, болести по културите. И, и, и а, местните сътресения по-лесно някакси могат да се, да се преодоляват. Трябва обаче да насърчаваме държавите да, да си взаимодействат и отвъд граница, за да може да се осигурят а, такива, такива буфери. Именно търговската политика е, е най-подходящия инструмент. И затова аз призовавам а, да се обърне основно внимание не единствено на износа, но също и на вноса. Да, следващия въпрос. 50 хектара и нагоре е средния размер на едно стопанство в Германия. А ние говорим за 3, 4, 5 и дори по-малко хектара в районите, за които става дома. Тоест, това са съвсем древни производители. И, е, и всъщност отглеждат продукция единствено за собствени нужди. И а, при дребните производители а, основното не е просто помощ, а помощ, която да доведе до, до развитие. Това би било реална помощ. Така само ще се постигне структурна промяна. Това е бъдещето за дребните производители – които са засегнати, е, които са е, в райони засегнати от глад. Благодаря на всички, каза председателя. Изложенията ще е, ви ги изпратим. Мисля, че беше много полезно това, което чухме. След изслушването ще сме в по-добра -по позиция да вземем решения, свързани с а, ролята на търговията в продоволствената сигурност. Още веднъж много ви благодаря. И сега да се сбогуваме с гостите и да преминем към осма точка от дневния ред. Нямаме време. Много ви моля за съдействие. Следващата точка е свързана с общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2014. Както винаги, е, Петър Щастния докладчик е, става въпрос за становище по проекто доклад. Не, извинете, това е разглеждане на проекто становище. Ние решихме да, да прескочим а, обмена на мнения, понеже няма време.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 Тък му казвах, че е, се забави е, разглеждането на този въпрос поради е, забавянето на, съгласието по многодишната финансова рамка. Давам думата сега на Петър Щастли. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, председателю, драги колеги. Първо искам да благодаря на комисията за това, че излезе с ясна позиция в становището за мандата за триалога през май месец. Нашата парламентарна комисия тогава очерта политическите приоритети за бюджета за едната година. Сега настъпи момента да проверим доколко предложението на комисията за бюджета за 2014 година ще даде възможност да се изпълнят тези приоритети. Инта, както и други парламентарни комисии, не бива да забравя, че бюджета за 2014 година ще породи много сериозни проблеми при преговорите поради ограниченията, които се предвиждат в следващата многодишна финансова рамка, която предвижда намаляване на, на а, разходите по повечето програми. Преди всичко, нашата парламентарна комисия трябва да направи всичко възможно. 20 глава от бюджета, която, която е свързана с средствата за служителите и действията за изпълнение на европейската търговска политика, са достатъчни, за да се справят с все по-активните преговори от страна на Европейския съюз. Вярвам, че предложението за малко увеличение на тази част от бюджета макар и да, да, да е полезно в момент на ограничение, трябва допълнително да се укрепи, да се увеличи чрез преразпределение, чрез прехвърляне от други части от бюджета, най-вече за административни разходи. Второ, искам да ви обърна внимание на факта, че повечето външни дейности на Европейския съюз ще пострадат от ограниченията в следващата рамка. Има сериозно намаление в ангажименти за инструментите, свързани с политиката за добро съседство, микро, макрофинансовото подпомагане и така нататък. Инта също така е загрижена за интернационализацията на малките и средните предприятия, програмите за економическо сътрудничество. Смятаме, че те са добре осигурени в, финансово в новите инструменти за, за партньорство. В заключение, господин председателю, сега с, радо, с радост ще слушам коментарите на докладчиците в Сянка, на колегите, вашите и както и тези на комисията. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Изобщо нямаме време. Така че не повече от две минути на изказване на докладчик Сянка, господин Ланге. Gracias, presidente. Bueno, agradezco al ponente la brevedad. Благодаря. Нека да благодаря на докладчика. Действително, графика беше доста строг. работили сме по много бюджети заедно, но тук просто не може да си мислим, че начинът по който комисията подхожда към международната търговия може да се разглежда като начин да се излезе от тази криза. Много важно е да се е, вземе предвид равновесието в териториален план – и неговото запазване. Има голямо различие между различните проекти, има бюджетни редове, които са изключително зле уравновесени. Не знам дали се взема предвид индекса за териториално сближаване, но мисля, че тук има сериозен проблем. Да не говорим за споразуменията с Япония, с, за споразуменията с Съединените щати, които трябва да бъдат следени много внимателно, за да се види как върви напредъка по тези споразумения. Трябва да сме много внимателни и що се отнася за подпомагането на Международната организация на труда в нейните усилия да се гарантират достойни условия на труд във всички нейни държави членки. От името на ЕКР, думата има господин Камал. Благодаря на докладчика. Мисля, че всички ние сме съгласни, че е очевидно, че комисията има нужда от повече ресурси, за да се гарантира капацитетът и за провеждане на преговори. Не само заради начина по който текат процесите на преговаряне, а и е, заради ресурсите. Ето, например, започват огромните преговори, които е, тъкат със Съединените щати а, и е, може те да погълнат много ресурси. Ще има и е, натиск поради това, че приключва втория мандат на Обама, така че а, това е сериозен въпрос. Други сериозен въпрос е, че има притиск, има, притиснати сме от факта, че кризата продължава. Така че това са изменения, които ще подам. По точка втора, нека да кажа следното. Честно казано, по принцип нямам нищо против някои неща да се казват прямо, но все пак мисля, че формулировката тук е прекалено пряма. Под пета точка, добре е да разгледаме цялостният контекст на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Той не трябва да бъде използван за подпомагане на фирми, които сякаш са били слепи за навлизането на ефектите, на последиците от глобализацията, защото по този начин реално ние наказваме онези фирми, пък, които са предприели мерки, за да се защитят от тези ефекти. Госпожа Келер има думата. Благодаря. Благодаря и на докладчика за изготвянето на доклада. Съгласен съм. Аз съм съгласна с силните формулировки за многогодишната финансова рамка. Даже смятам, че те биха могли да бъдат още по-силни. Но въпросът е, че тук, в Европейския парламент, по отношение на многогодишната финансова рамка, има политическа подкрепа. Ние бяхме против, но повечето групи подкрепиха орязването на бюджета. трябва всички сега да си дадат сметка, че ще има твърде много добри планове, които никога няма да видят бял ден защото бюджетите за тях са орязани. Тъй или иначе аз съм против тези бюджетни ограничения, въпреки че мнозинството е на друго мнение. Но това е. Това е положението. Сега по приоритетите. Очевидно е, че ако искаме да текат множество различни видове е, търговски преговори една, е, в едно и също време с Съединените щати и с Канада, с Индия, с Япония и прочие, и прочие, тогава е ясно, че има нужда от ресурси и от човешки ресурси, и от други ресурси. Но моят въпрос е, а, не може ли просто да се работи едно по едно? А, да видим кое е най-важното за нас. Да си свършим работата, със Съединените щати преди да се насочим а, към м, споразумението с Китай. По този начин и огромното а, натоварване на служителите на комисията ще бъде по-добре разпределено. Да не говорим, че и ние като комисия ма, тук в парламента, занимаваща се с международната търговия, и длъжна да следи всички тези преговори едновременно се сблъскваме с големи затруднения. Така че дайте по-скоро да се насочим към качеството, отколкото към бързото завършване на преговорите. Благодаря Хелмут Шолц от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика и искам да задам няколко въпроса. Първо, Разбирам, че подхождате доста критично към споразумението, постигнато в многогодишната финансова рамка за бюджета за 2014 година. Аз съм съгласен с вас. В комисията по бюджета тази седмица бе зададен един доста строг график и се предполага преговорите да започнат веднага след края на лятната вакансия. Ние си имаме своята позиция по въпроса, но въпросът ми е следният. Какво мислите за процедурата, която се прилага? На нас тя не ни се нрави особено. Смятаме, че като се вземат предвид строгите ограничения във времето, има твърде малка вероятност всички становища да бъдат взети предвид. Също така, би ли било възможно да се разгледат различните бюджетни функции, да се е, направи преглед на това къде са промените, къде са корекциите и да ни се предостави документ от страна на комисията, може би, за всяка, е, в който се прави списък на всички тези промени. И също така, ако няма ясна правно основание за макрофинансовата помощ, а тогава може да се окаже доста трудно да се включва такава помощ в споразуменията за търговията. Смятаме, е, че тези помощи по-скоро би трябвало да не се орязват, това е ясно. Но когато имаме ограничени средства, най-важното е те да се насочват към разработването на партньорства. Не мисля обаче, че се предприемат достатъчно мерки за това. Съгласен съм с формулировката на точка 5, но имам въпроси по точка 6. Председателят, има ли комисията коментари? Господин Дюпонте. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на докладчика господин Щастни за неговото проекто становище, за подкрепата, за политиката в областта на търговията. Нека да благодаря на всички депутати, които се изказаха. Както споменахте, господин председател, процесът за договаряне на бюджета за 2014 година е дълъг и сложен, тъй като това е първата година в новия програмен период и Генерална дирекция търговия всъщност е една от малките дирекции, що се отнася до нейното участие в бюджета. Както господин Щастни правилно посочва в проекто становището си, от 2013 до 2014 година се е, предвижда увеличение на средствата за нашата област, независимо от цялостното намаляване на средствата в общия бюджет като цяло. Това ще ни помогне за преговорите с Съединените щати и с Япония, както вие също посочвате за необходимо. Що се отнася до човешките ресурси, нещо, което споменавам още от миналия април, струва си да се вземе предвид, че комисията е предоставила допълнителни позиции на Генерална дирекция търговия. Временно са прехвърлени тези постове към а, дирекцията и те са а, там с оглед на преговорите на Съединените щати със Съединените щати, но сме много благодарни за тези специални ресурси, които са ни предоставени. Благодарим ви много, че се борихте да постигнем добри ресурси за насърчаване на търговията, защото по този начин ще можем да помогнем на развитието на европейската економика. Що се отнася по-конкретно до въпросите споменати в проекта Остановището, Вашите приоритети са същите като нашите. Първо макрофинансова помощ, Европейски инструмент за добросъседство. Вярно е, че намаляването на поетите е, ангажименти за макрофинансова помощ е, създава някои препятствия, но в крайна сметка това е резултат на политическо споразумение в Европейския съвет от февруари. И това е елемент, който е разгледан от Европейския парламент в контекста на договарянето на многогодишната финансова рамка и смятаме да се справим с положението възможно най-добре, включително и чрез увеличаване на компонента, свързан с кредитиране и намаляване на компонента, свързан с предоставяне на безвъзмезна помощ. 46 милиона евро през последните а, а, дни бяха одобрени за е, Грузия. Е, има и допълнителни средства за Киргистан. Е, така че е, има е, специални мерки. Председателят, бихте ли е, се разказ... изказали по-накратко, тъй като нямаме време? Да, разбира се, що се отнася до програмата Помощ за търговия. Смятаме, че предложенията по е, тази тема са много добри. Е, обсъждаме е, въпросите с останалите служби и смятаме, че средствата, които са ни на разположение, ще са достатъчно, за да се справим и ще можем да приложим достатъчно наброй проекти. Благодаря, давам думата на докладчика Петър Щастни за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Имаше много коментари, много въпроси. От... Благодарен съм за всички тях. Що се отнася до казаното на господин Шолц, нека да кажа, че по някой път не е лесно. Процедурите са сложни, трябва да се вземат предвид някои е, ограничения, които съвсем не подлежат на наш контрол. Знаем, че се случва по някой път да трябва да действаме изключително бързо, но това е. Но възнамерявам, независимо от това, да взема предвид всяко едно предложение, което бъде направено, да го разгледам внимателно и да взема предвид дали съответното предложение отговаря на изискването средствата, които се заделят, да доведат до добри инвестиции, т.е. дали те отиват за правилните програми, дали има достатъчно добро стимулиране на заедостта, на економическото развитие и в крайна сметка дали това е добър начин да се инвестират парите на европейския дънакоплатец. Заказаното от господин Камал. Наскоро представих структурата на бюджета и смятам, че използването на пренасочване на средства е много важна възможност. А, но а, вземайки предвид, че почти никъде няма увеличение на бюджета, а, трябва да сме много благодарни, че за търговията и за търговските преговори бюджетът се увеличава, защото а, комисията си дава ясна сметка, че тези преговори могат да доведат а, до добри развития за Европейската економика. Основната позиция на Европейския парламент винаги е била, че трябва да се борим за повече гъвкавост. Получихме някакви възможности за гъвкавост, така че средствата няма да се губят, а ще се използват по възможно най-интелигентния начин. И така, очаквам всички ваши предложения за изменения и се надявам, че те ще бъдат е, в съответствие с нашата цялостна философия. Благодарим крайния срок за подаване на изменения по това проекто становище, както и по бюджета, е 1 август в 6 часа след обед. 1 август, 6 часа след обед. Сега минаваме на следващата точка. Тарифните квоти за вино за Западните Балкани. Ние сме отговорната комисия, докладчик е господин Винклер. Трябва да се разгледа в спешен порядък тази точка, така че преминаваме направо към разглеждането на проекта доклада, който се намира във вашите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 Заедно с останалите колеги обсъщаме регламент 1215 от 2009 година във връзка с тарифните квоти за виното. Работим в контекста на регламента, който гарантира неограничен и безтарифен достъп до пазара на Европейския съюз за почти всички продукти, от Западните Балкани. Няма да уточнявам цените. Това е, а, страните, извинете, това е асиметрична либерализация. Ние сме в такава ситуация, че освен Косово, всички останали а, страни в Западна Европа са сключили споразумения тези междинни споразумения за, за търговия с Европейския съюз Отстъпките, които се правят в рамките на тези споразумения са като цяло по-благоприятни, отколкото по регламента, който се обсъжда. Но тези страни, които са основно ни бенефициери по тези регламенти, получават отстъпки, които са по-благоприятни от подписаните споразумения. Това преференциално третиране не се прилага интералия за вината. Разполагаме с регламента, който предвижда всички вина от Западните Балкани да подлежат на обща тарифна квота, която определя количеството вино, което може да бъде внесено без заплащането на мито или с заплащане на по-низко мито. Международните споразумения или споразуменията за стабилизиране определят индивидуална тарифна квота за вино, която е специфична. Тази квота е отворена за всички бенефициери, но само след изчерпването на тяхната специфична квота, която е предоставена съгласно съответните споразумения за стабилизиране и асоцииране. Косово все още няма подписано споразумение за стабилизиране или временно споразумение, така че те нямат специфична тарифна квота и могат да се възползват само единствено от квотата, заложена в регламент 1215 на Европейската комисия. Когато тази обща тарифна квота е изчерпана от други държави, износителите губят преференциалния си достъп до пазара на Европейския съюз. Регламента се стреми към определенето на специфична тарифна квота за Косово, което се приема, което се отделя от общата квота, т.е. нямаме повишаване на квотата, на цялостната квота на виното, което може да се внася, независимо дали не се плаща ми то или е по-низко, като то е с происход от Западните Балкани. Комисията предлага нещо разумно и по този начин ще имаме една равнопоставеност, що се отнася до вноса на вино в Европейския съюз от Западните Балкани. Пак казвам, че това определене на специфична тарифна квота не означава цялостно повишение на квотата, на общата квота, така че като цяло предложението може даже да не означава включването на изменения, по-скоро Едни коментари от страна на колегите, два коментари, специфичната квота, която се определя за Косово, Общото правило е, че квотата трябва да се определя като част от търговията на този продукт така че ми е интересно да чуя представителите на комисията да кажат дали това е положението и при определенето на тарифната квота за Косово. Ако това въжи, и за други индивидуални кварифни квоти за вино, предоставени на другите държави от Западните Балкани, съгласно споразуменията за стабилизиране или пък временните споразумения. Мисля, че няма да навреди да има известна пропорционалност при това разпределение. И втория въпрос, само за да потвърдим, че присъединяването на Харватската страна от Западните Балкани вече е включена в регламента. Имам такава информация, но бих искал да получа потвърждение от страна на комисията. Крайният срок за изменения, тъй като говорим за един ускорен процес, която предлагам да е 23 юли 2013. Ако сте съгласен, господин председател. Добре, благодаря ви. Сега докладчиците в сянка, отново ограничени във времето, не повече от две минути, не напред социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Това, което мога да кажа, че съм съгласна напълно с казаното от докладчика. Има само един момент, Мислим си за подаването на изменения. Бих искал да обсъдя това с докладчика. Да се опитаме да постигнем последователност с предишното законодателство и хармонизация с Лисабонския договор, както и с Омнибус. Това, което разглеждаме днес, този доклад, ще се промени от пакета Омнибус. Ако Омнибус се одобри, това означава, че тук ще трябва да се внесат промени и за това искам да говоря с докладчика, но и с докладчика по Омнибуса, за да сме сигурни, че имаме пълна хармонизация. Може би комисията също така да чуем по този въпрос. Следващия докладчик Яник Жадо. Е, Първият пункт, когато първо, когато слушам комисията, когато тя обсъжда бюджетите и ресурсите, които са на разположение на генерална дирекция търговия, си казвам, поне е, не имало смисъл да се настоява, че има нужда от ресурси. Що се отнася до Косово? Моят въпрос е, защо комисията избра 20 000 хектолитра за Косово. Не разбирам защо. Има ли някакви други искания за думата? Ако няма, ще дам думата на комисията. Защо е определен точно този обем от вино за Косово? Комитологията, делегираните актове, там какво става? И а, да получим отговор за Харватия от комисията Стефано Дото. Благодаря ви, господин председател. Благодаря много за вашите въпроси. Първият въпрос защо 20 000 хектолитра? Защо е договорен този обем? Той се изчислява въз основа на традиционната търговия и капацитета на Косово да изнася в Европейския съюз. Данните за Косово за експорт от последните три години Всъщност тук е в милиони литри, но говорим за 13 000 хектолитра. След това през 2000 това е за 2010. През 2011 имаме 20 000 хектолитра и през 2012 29 000 хектолитра. Така че усреднено стоиността надхвърля малко квотата, която предлагаме. Смятаме обаче, че все пак постигаме изискването за пропорционалност. Не трябва да забравяме, че много страни се възползват от тази отстъпка и от друга страна по този начин се отразява резултат от дискусиите, които проведохме с, с администрацията в Косово и производителите. На трето място – производителите от Косово все още имат достъп до останалата глобална квота. И по този начин тази уредба ни позволява да не увеличаваме цялостната квота, което вече ще доведе до известни проблеми, до известни опасения и до продължителни обсъждания с държавите членки и с европейските асоциации. По институционалния аспект, съжалявам, обаче не мога сега да ви отговоря. Вчера получих информация. Аз не съм от Генерална дирекция Търговия. Аз съм Генерална дирекция Разширяване и ще трябва да се консултирам с нашите юрисконсулти консулти в Генерална дирекция търговия, дали омнибусът се отразява както трябва в това предложение но както господин Морера каза, предложението датира от преди две години, така че вие сами може да сметнете дали има хармонизация или не. I'm, I'm done here. Thank you. Мисля, че отговорих. Благодаря. Uh, moving back to the... Have you answered the question on the line? Дали отговорихте за хармонизацията с Омнибус? А, да. Господин Винклер, последни коментари. Да, благодаря ви. Въпросът за Харватия не получи своя отговор или пък аз не внимавах, май е, така или иначе ще получим отговор, сигурен съм. Отбелязвам си предложенията на докладчиците в сянка. Ще получим всички отговори, ще обсъдим и ще видим всички, какво ще се прави с всички тези въпроси. Благодаря на докладчиците в сянка, благодаря на комисията, благодаря господин председател. Много ви благодаря. Крайният срок за изменение 23 е юли 12 часа на обяд. Ако има такива. Следващата точка, десета. Важна тема. Модернизация на инструмента за защита на търговията. Имаме четири набора от насоки тук Нека да ви припомня, че координаторите на комисията взеха решение любезно да се обърнат към комисията с молба да не одобряват насоките, докато не приключат дискусиите по целия пакет. Вече изпратих писмо до комисията в тази насока. Кристофър Фелнер е докладчик по ТНП, точка 10. Първи, е първа размяна на мнение. Ние сме отговорната комисия. Времето ни е ограничено. Нека да се опитаме да разгледаме темата за половин час. Кристофър Фелнер има думата. Много ви благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчиците в Сянка за чудесно проведената среща на докладчиците в Сянка вчера. Опитахме се да намерим решение на факта за това, че това предложение идва доста късно от мандата на комисията и за парламента ще е истинско предизвикателство да се справи на време и да приключим работа по документа преди да достигнем края на мандата това е едно предизвикателство, с което трябва да се справим заедно с всички докладчици в Сянка. Това е много специализиран документ, много сложен, технически, но въпреки, че сме притиснати от времето, трябва да разгледаме всички детайли, защото наистина дявола се крие в детайлите, когато става дума за подобни инструменти. Хубаво е, че проведохме различни дебати по е, различните е, видове мита, когато разгледахме соларните панели, да речем. Но тук не става дума за отделните случаи, за отделните примери или пък да казваме, че комисията греши или е права, когато предприема действие X, Y, Z, а по-скоро да разгледаме системата като цяло. Целта на комисията е ясна мисля, че добре дошла, а именно да модернизираме защитата срещу тъмпинговия внос. Е, мисля, че много навременно беше предложението, защото последния път такова предложение е имало през 95-та година, а пък сега търговията не изглежда по същия начин, както през 95-та година повишен интензитет, е променени са търговските модели значително и поради тази причина мисля, че е важно да отчетем всички тези компоненти, за да може да се опитаме да оценим всички инструменти за защита срещу дъмпингов внос и субсидиран внос. Знаем, че имаше опит да се модернизира този инструмент през 2006-2007. Аз тогава също бях в сърцевината на дебатите и мога да кажа, че както в рамките на Европейската комисия, координация между държавите членки и тук в институт, нашата институция, не можахме да достигнем до заключение как да поступим, кой е правилният начин. Ами сега как очаквате да е? По-добре ли да се получи? Ами аз очаквам да се справим по-добре, отколкото Питър Менделсън като комисар. Нека така да го кажа. Но има нещо ясно, което може да извлечем като политик, е, като полука и е това, че въпросът е много щекотлив от политическа гледна точка. Ще трябва да се правят големи отстъпки, да има големи компромиси, ако искаме да постигнем успех. Аз съм готов на компромиси и казва се, че това е въпрос, който разделя севера от юга, вносителите от износителите, но мисля, че до голяма степен това вече не въжи. По настоящем голяма част от производителите са вносители и много страни са изправени пред предизвикателства, независимо дали са на север или на юг. Не е добре да се упростяват нещата прекалено, така че наистина ще трябва да си сътрудничим, за да можем да постигнем успех с това, което комисията не успя да постигне, въпреки предложението, което изготви миналия път. В прав, правна гледна точка трябва да умислим четири елемента. Първият фактът, че комисията предлага производителите от Европейския съюз да бъдат задължени да се сътрудничат в процедурите ексофицио. Това дава ясен сигнал от страна на комисията, че те искат да взимат повече решения. Пък аз не съм чувал подобно нещо. Не изискват така изникват много случаи за комисията, която действа екс официо, но така или иначе те искат явно да действат повече по тази причина, не нямат задължение за сътрудничество. Ще ми е интересно да чуя комисията какво се надява да постигне в тази връзка. Да, наистина тук има противоречия. Въпросът е доста деликатен за тези, които не искат да им се налагат тарифи, а пък биват принудени да си сътрудничат. От друга страна няма санкции за тези, които избират да не следват тази линия, така че ще ми е интересно да чуя комисията. Искам да чуя техните разсъждения за това какво се опитва да постигнат с тази правна формулировка. На второ място искат да внесат нотификация от две седмици преди това, т.е. две седмици преди транспортирането, но Въпросът е какво точно се транспортира и дали тук имаме освобождаване от налози. Тук чувам някакъв испански или нещо на френски, но така или иначе, добре, не е проблем. Може би получавам преки съобщения от Мадрид. Може би пак казах нещо, което не е трябвало да казвам. Но това двуседмично уведомление, защо две седмици? Защо? Как са стигнали до там, до този двуседмичен срок? Дали това е политически компромис или пък има някаква причина да са две седмици? А, например, този срок е дълъг за внос от Русия, но пък прекалено кратък, когато става дума за внос от Китай. Защо две седмици? На трето място премахването на по-низките мита за суровини. И тук искам да разбера правилно, защото доколкото си спомням, това ние го искахме по време на преговорите в Женева в формата на СТО. Ние искахме по-низки мита и се чудех защо така се смята, че точно суровините са най-важните и дали суровините включват енергоносителите, защото това не е важно също. Какво означава суровини в този контекст? The fourth, and the, that there should be reimbursement трябва да има и възстановяване на митата, които са събирани по време на тази фаза на преглед, ако има изтичане на подобно налагане на мита. И това възстановяване на митата, мисля, че също е много важно за нашето разбиране, за да може да решим дали е правилно или не. Трябва да знаем точно как ще се постъпва. Разбираме, че митническите власти ще се обръщат към комисията с молба за това. Това може да се окаже бюрократичен кошмар, но в същото време може да се стигне до значително възстановяване на средства, ако комисията реши, че тези мита не трябва да се налагат повече. Така че как практически ще стават нещата. Насоките. Няма да казвам толкова много за насоките, за Европейския съюз, избора на другите страни, печалбата, доходността. Мисля, че е добре, че комисията е, излиза с тези насоки. Хубаво е, но няма да се задълбочавам до някъде, защото все още очакваме правното становище, което се надяваме, че ще получим скоро. Но в същото време искам да подчертая посланието, изпратено от техния председател, че от гледна точка на парламента е важно ние да разглеждаме този проблем точно по начина, по който го описва комисията, като пакет, в който е постигнат определен баланс. И за това няма да ни хареса. ако комисията каже, ами тази част от пакета ще я приемем, преди да сте направили оценка на пакета като цяло. И това може да повлияе на баланса. Председателят изпрати писмо на комисията и ми е интересно да видим кога ще получим отговор, за да видим кога може да продължим работата спокойно и кога очаква комисията да се разгледа пакета като цяло. На последно място, нека да почертая тук не работим в вакуум. Много е лесно това предложение да го вземем така, да го прочетем само по себе си, но това е погрешен подход защото сме внесли и други важни промени или скоро ще внесем подобни важни промени, що се отнася до взимането на решения в тази област. И тук е, трябва да поговорим за законодателството е, за омнибус, защото то ще промени всичко от правата за гласуване до самата процедура. Така че и тук имам различно тълкуване, според мен омнибуса дава повече правомощи и отговорности на комисията. Поради тази причина, според нас, според мен трябва ние да кажем дали комисията е комбинирала а тази повишена отговорност, повишени правомощия с достатъчна възможност за преглед на тяхната работа и на оценка. Наистина ми е интересно да чуя комисията. Аз не съм специалист по американското прилагане на този инструмент, но според мен там има повече прозрачност с това, че този закон предоставя на а, техните специалисти повече възможност да разгледат цялостното функциониране на системата. Интересно ми е дали комисията смята да се прилага подобен механизъм в Европейския съюз. И още нещо, когато се срещаме с производителите и с вносителите в някои случаи, те всички задават един и същи въпрос. Кога ще е готово решението? Кога ще знаем дали ще има задействане на тарифи или не? И ако разбирам правилно, те обикновено имат 9 месеца за провеждане на разследване. Ще ми е интересно да знам от комисията каква част от решението се взима в последната седмица от този 9-месечен период. Защото ако в този случай решенията се взимат винаги в последната седмица, това ще помогне с предвидимостта. Трябва да видим какво можем да направим с предвидимостта и прозрачността. Това може би е най-важното и да оценим правните предложения на комисията. Ще спра до тук, но очаквам коментарите на колегите, тяхното становище по тези важни въпроси, особено ако имате други идеи за прозрачността и предвидимостта. Благодаря ви. Well, uh, thank you very much. You have uh, 20 minutes left. Благодаря. 20 минути остават, така че трябва да следя за дисциплината по време на дебатите. Давам думите първо на докладчиците в Сянка. Андрея Косолино, социалистите и демократите първо. Две минути и половина имате. Да, накратко, съвсем накратко. И аз искам да благодаря на докладчика. Труден е този доклад. но се надявам да се справим. Защото нямаме и много време. И като се има предвид ограниченото време и на парламента, и на комисията, трудно е да се приеме такъв пакет, но имаме опит от преди. 95-та година, както се каза. От тогава обаче много неща са се променили и ние трябва да отчетем това. Ролята на Европа в областта на услугите, промишлеността и търговията. Така че първия е, и най-важен въпрос са крайните срокове. Мисля, че тях трябва да ги координираме по-добре. Видях първия вариант на графика Може малко да го променим, обаче ми се струва. Второ, наистина най-важните неща понякога са в, в подробностите и трябва да прегледаме всичко много внимателно, защото трябва да постигнем подобрение – какво искаме да постигнем в економическо измерение през следващите 10 години или повече, а не просто през едните няколко месеца. Трябва да гледаме напред, в дългосрочен план. Не бива да обсъждаме нещата просто в рамките на комисията или между институциите. Трябва да, да приобщим и заинтересованите страни. И това трябва да стане до ноември месец, така че да ни е ясно какви са основните предизвикателства и какви биха били евентуалните последици от реформата в основните сектори. Производството в, в Европа, но също и услугите. Както вече се каза, трябва много внимателно да се съгласуваме. През следващите няколко месеца ще излезе пълния регламент Омнибуса. На нас ни трябва повече, повече трябва ни повече яснота, повече пояснения. И трябва да ги е, изясним тези неща с комисията. Трябва да разберем какви са и намеренията. Una pubblicazione entro dicembre delle linee guida, quindi C'è qualcosa che non, non, non, non, non c'è chiaro. Може би до 10 декември трябва да си оставим а, срок, крайна сметка за това пакет. Трябва да видим комисията какво ще кажем. Председателя след това докладчика в а, а, УТАЛ да е в сянка докладчика. Благодаря, господин председател. Действително темата е изключително важна. Мисля, че е, е важно да се вземе е, предвид, че можем да приемем е, модернизирането на инструментите за търговска защита, стига те да останат не по-малко, също така ефективни, защото техната цел е да бъдат разобеждаващи, да бъдат прости, да бъдат ясни и ефективни. Само по този начин могат да бъдат разобеждаващи, за да може нелоялната конкуренция да не ни засяга. След това, що се отнася до основните насоки, съгласна съм с казаното от вас и смятам, че а, ако комисията има да ни каже нещо повече от това, да ни, е, нека да го включи в законодателното предложение. Не мога да разбера защо имаме едно в законодателното предложение и друго в основните насоки. В крайна сметка, как се дефинират нещата за Европейския съюз? Кои са критериите? Кои са целите? крайна сметка, е, имаме ли насоки, те е, са нещо към което трябва да се придържаме. Това въжи и за инструментите за търговска защита. Яник Жадо. Благодаря. Да, действително, не мога да разбера каква е стратегията на комисията. В крайна сметка. Положението е сложно, Виждаме какво се случва с основните насоки. А предлож... и се твърди, че предложението за проекторегламент се бави, защото вече са излезли основните насоки. Е, наистина, подобни твърдения са странновати. Няколко коментара. Намаляването на времето за проучване. 9 месеца. Помислете си. Тези 9 месеца може да означава, че да кажем в сектор като фотоволтаиците се губят няколко хиляди работни места. Така че, ако не се действа достатъчно бързо, за да се защитава съответната промишленост, трябва да си зададем някои въпроси. След това. Показаното от Мариел. Единствено в Европа се предвиждат антидъпингови мерки е, само е, като допълнение е, на само за да се компенсира дъмпинговия ефект. Защо да нямаме възможност да прилагаме такива мерки в по-широк план? И защо да не се включат въпросите за условията на труд и за въздействието върху околната среда? И накрая, малките и средни предприятия. Като цяло те са ощетени нямат възможност да се възползват от тази антидъмпингова защита, защото е скъпо и сложно. И може да се окаже, че всъщност страдат се, отраслите на бъдещето, защото те много често започват като малки и средни предприятия. Това са предприятия, които не могат да се защитят само единствено защото работят в иновативен отрасъл и са нови и малки. А, и накрая по графика между проекта доклада и подаването на изменения изглежда се предвиждат около 3 часа. А, ясно е, че а, що се отнася до времето за проучване, не е лошо то да се намали, но все пак е, това не трябва да се прилага към нашия график. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Кристофър, много усилия положихте по предния доклад и се радвам, че, ви, че ти се падне и той. Сега по отношение на сроковете. Може би измененията трябва да се внасят по електронен път преди разглеждането на доклада. Така групата, комисията ще има достатъчно време да си внесе предложенията. Така че аз, аз подкрепям това, което иска по докладчика, да се промени малко графика. Най-добре да се, да се приключи работата по регламента в рамките на този мандат има достатъчно време за дискусии и с заинтересованите страни. Две препоръки имам. Първо, искам да се включи, както се разбрахме, е, вече по доклада Роналда една разпоредба в регламента за изпълнение, според която комисията трябва да се отчита при закрити врата пред комисията. Това ще осигури прозрачност за методиката и подхода на комисията и решението на комисията по конкретни а, казуси. Второ е а, е, връщането на събраните, а, изплащането на събраните а, а, мита. Вносителите от Европейския съюз трябва да си връщат не само митата, които са им събрани, но също и, и лихва начислена върху а, тези мита. Мисля, че съвсем лесно ще се изчислява лихвата. След като от вносителите са взети пари, те имат право да, да изискват начисляване на лихва върху, върху това. Благодаря на Кристофър още веднъж. Както винаги, мисля, че чудесен доклад е написал. Следващия докладчик Сянка е Обединената левица Хелмут Шолц. Кратко ще се изкажа. Благодаря, господин председателю. Не ми се вижда убедителен подхода. в предложението. Това, което вече вчера накратко разгледахме между докладчиците в сянка, графика по това досие е много, много трудно постижим. Просто не сме убедени в това какви са, какви са целите и каква е структурата. За това искам да попитам какво иска да каже комисията къде, къде е този прагматичен и, и, и балансиран подход? Някои колеги зададоха вече подобни въпроси. Ако може да ни, да ни обясните по-подробно какво имате предвид по този е, балансиран начин или подход. А второ, трябва и някои други неща да преосмислим. Вчера говорихме за това как да, как да подходим към доклада и графика към него сложна задача. Малко месеци остават. Малко месеци работа на комисията. Затова наистина стискам балци на, на Кристофър да успее да се мести в графика. От страна на нашата група мога да ви дам окончателен отговор – тогава, когато получим повече подробности е, от страна на комисията. Благодаря. Някой друг иска да вземе думата? Да, трима са заявили желание. Минута и половина имате всеки от вас. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, благодаря и на Кристофър. Има много работа и то тежка работа. Надявам се докладчиците в сянка да помагат максимално на докладчик, на основния докладчик. Определено има доста, доста неяснота Е, не е ясно и каква е нагласата на комисията по отношение на отделни промени, най-вече, най-вече е, нарастването на двустранните споразумения. Много от страните, с които се сключват двустранни споразумения, са в различни отношения с нас, така че трябва да зададем е, някои въпроси на комисията. И, и да анализираме отговорите. Ако няма обаче е, правила, които да изискват е, отмяната на, на етническото митническото облагане, Това ще означава, че са много различни подходите, е, правилата, които ползваме с отделни страни. И може би сега е удачен момент да се, да се сложи край на тия разлики. Те са съществени. Благодаря. Николай Риналди Алди. Благодаря. Господин председател, благодаря и на Кристофър. Съгласен съм с това, което казаха колегите преди мен. Това, надявам се, е един от последните законодателни актове, с ко- които трябва а, да довършим, които ще довършим в рамките на сегашния мандат. И от това зависят зависи голяма част от нашите търговски отношения в бъдеще. В момент на криза сме и стопанската общност, стопанския сектор има, има едно усещане за незащитеност на световната арена. Така че политическото послание, което трябва да отправим, трябва да бъде много категорично. Трябва да бъде и, и, и навременно. Трябва да, да излезе на време, достатъчно преди следващите избори за Европейски парламент. Нека да не подхождаме чисто експертно. Дебатът е и политически. Става въпрос за избирателната маса на производителите, вносителите е, и износителите. Тези, които всъщност са в основата на бизнес средата в Европа. Също искам да разбера защо трябва толкова различно да подхождаме, отколкото други страни. Може би е полезно да направим един сравнителен анализ. По, по редица въпроси съм съгласен с другите оратори. За малките и средните предприятия трябва да осигурим начин до тия инструменти, защото това е една важна част от промишлената и търговската ни система. Аз не разбирам, защо трябва да има 9 вместо 6 месеца. Също не разбирам и а, а, клаузата за транспорта, защото трябва да се обособява за транспорта по море. Да, това е въпрос към, а, а, и към комисията. Много, а защо са различни подходани от нашите конкуренти? Защото те нямат, не, не са в същия режим на отношения с Световната търговска организация, както нас. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес се занимаваме с текста за инструментите за търговска защита. Е, важен инструментариум, който може да помогне, в зависимост от това как се прилага, разбира се. В днешно време Европейският съюз подхожда технически е, към приложението на тези инструменти и е против тяхното използване, е, което може. там, където то може да има протекционистски ефект. Мерките е, за борба с дъмпинга в Европа са по-низки от тези в други страни и това би трябвало да ни безпокои. Смятам, че регламентът би трябвало най-вече да, защ... да гарантира действителна търговска защита, т.е. да защитава европейската промишленост от нелоялната конкуренция – това е сериозна задача за Европа. Имам обаче няколко резерви. Първо, по временните мерки. Не могат ли те да е, няма ли опасност те да доведат до масово навлизане на продукти преди въвеждането на съответното право. След това, предвидимостта е много важен въпрос, ефективността на инструментите. Що се отнася до процедурата, много колеги вече се спряха на този въпрос. Говоря за основните насоки всъщност. Да, действително трябва да има прозрачност, но също времено. не мога да разбера защо тези насоки да не се включат в самия текст или да се приложат като приложение. Благодаря. Комисията. Волган Мюллер. Ето, както виждате, има доста критика, която се отправя към инициативата на комисията. Но въпреки това не мога, не мога да ви дам прекалено много време. Трябва да спазвате ограничението. Благодаря, господин председател. Да, ще спази ограничението. Много въпроси. Е, зададохте много интересни въпроси при това. Ще се опитам накратко да отговоря на тях. Предложението на комисията дали да подобри ефективността и резултатността на инструментите. Също така и да направи нещо полезно за малките и средните предприятия. Крайна сметка. Сега въпрос на господин Шолц. Е, какво означава балансиран подход или балансирани инструмент сега? Балансът беше един от ръководните принципи, които сме следвали в изготвянето на предложението. Инструментите за защита са от полза, от полза на промишлеността и с стопанския сектор – не бива обаче да забравяме, че това ще доведе и, и до последици за европейската економика изобщо. Затова инструментите трябва да, да, да почиват на баланс между различните интереси. Защото не бива да поставяме и прекалено голямо бреме върху тези, които са косвено засегнати от инструментите. Това сме имали предвид. И в предложенията си сме насочили вниманието си към конкретни практически проблеми. И сме се опитали да, да, да, да дадем практически решения на тия проблеми. Не сме се опитвали да създадем повече протекционизъм, напротив, да направим инструментите по-либерални, чрез практика на проблемите, пред които сме изправени. ще видите в предложението, че повечето от идеите са в интерес и на двете страни. Промишлеността и на онези страни, които са отрицателно засегнати. Има обаче и някои идеи в предложението, които са, са изцяло от интерес на промишлеността, стопанинския сектор, пък други са изцяло от интерес за да а за потребителите. Много ви съвсем накратко, казва председателя. А за насоките, да, получихме ви писмото. Скоро трябва да, да са изготвени насоките. Почти са готови всъщност. Но и, искаме да да подчертаем, че ще отнеме доста време да се приемат официално насоките. Следващия въпрос, защо, защо е, суровини, а защо не е нещо друго точно? Ами защото комисията, а мисля, че и вие, е, сме преценили, че е, изкривяванията в пазара на, на а, суровините ще доведе до допълнителни изкривявания на други места и затова трябва да се направи нещо там. Една много важна част е осигуряването на по-голяма ефективност за стопанския сектор. После промяната от 9 на 7 месеца за временните разпоредби. Това е, това е едно искане, което чухме многократно по време на консултациите и сме се опитали да, да отговорим на него. И две думи сега, защо две седмици, а не повече. Това е решение, свързано с мнението на, на комисар Рединг. Това е срока, който комисията е, е приела и е оповестила и на други държави членки, затова решихме, че това е полезно и за други участници, така че да се повиши прозрачността. Трябва да са еднакви стандартите за всички. Това е причината, поради която срокът е две седмици. И последно, омнибуса и прозрачността и въпроса за американската система. В САЩ има система, която дава възможност на юристи, които представляват износителите, да имат достъп до поверителни данни. Същото въжи и за юристи, които представляват американски производители. Ние ще можем да от името на, на износителите да имаме достъп до техните поверителни данни. Това е свързано с прилагането на правилата по конкретни казуси. Това са частни случаи. Но тези неща може би ще ги разгледаме в повече детайли на някои от следващите заседания. Председателя, да, разбира се, ще проведем изслушване през ноември по този въпрос с участието на външни експерти. И сега думата давам на Кристофър за заключителни а, думи по този първоначален обмен. Нещо, наистина изглежда, че разделението отново е, е и между юга и севера, нали? Мисля, че госпожа Десарнес каза нещо интересно. Най-добрите инструменти за, страхов... да, за търговска защита са най-вероятно онези, които никога не се използват. Тоест, е, самия факт, че те съществуват като възможност, просто въвежда, е, води до не нарушение на основни принципи. Това е нещото, което не трябва да забравяме. Няма да навлизаме в много подробности. Вчера говорихме, е, но както казах и вчера, отворя съм за внимателно обсъждане на всички теми. Има сериозни неща както каза господин Шолц, по които спорове ще има, тези три часа няма да са три часа. Все пак, в крайна сметка, докладът ще бъде изпратен до всички преди да отиде за превод. И най-важното е, измененията не са към моя доклад, измененията са към предложението на комисията. Не забравяйте това. Мисля, че има много въпроси, по които комисията би могла да даде повече обяснение. Например, суровините, енергетиката и прочие. Най-добре е всички ние да съберем въпросите си и е, да ги изпратим на комисията, за да получим в писмен вид някакъв отговор. Ето, например, до каква степен, какъв дял от решенията се вземат в края на 9-месечния период, а, а не по-рано, защото сега се предлага той да бъде намален на 6 месеца. Добре е да го направим писмен вид, за да имаме време. Благодаря, Кристофър. Смятам, че а, тази първа размяна на а, мнение по темата беше изключително плодотворна. А сега нека да преминем към 11-та точка. И тук отново имаме външни оратори. и За втори път провеждаме обсъждане за проекто становището, с което разполагате. Това проекто становище е по доклад, по който комисията ИТРЕ е водеща. Ще разгледаме проекто становището. и ще чуем позицията на трима представители на заинтересованите страни. Докладчикът ни е Мария Бади от групата на социалистите и демократите, на която давам думата, за да въведе темата съвсем накратко. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, защото най-важното е да изслушаме гостите. Моето становище е изготвено основно вземайки предвид стратегическото значение на автомобилстроенето за економиката, заетостта и търговията в Европа. Това е отрасъл, в който има множество технологични иновации, от които зависи устойчивостта и способността в тази промишленост. Правя някои коментари и за градския транспорт, за обществения транспорт, защото това е сериозен въпрос, свързан с темата интелигентни градове. И смятам, че автомобилостроенето може да повлияе и тук и да даде своя принос за конкурентна способността. Да не говорим за важната роля на обществените поръчки. Групата на високо равнище CAR 21 следва да вземе предвид огромното значение да, на запазването на една силна и способна промишленост и производствен капацитет. Подчертавам значението на многостранните и двустранните преговори за намаляването на тарифните и нетарифните бариери пред търговията. В преговорите следва да се положат усилия за преодоляването на предприятствията пред търговията с коли. Вече имаме някои споразумения и има и някои постигнати добри резултати. И накрая се връщам към Европейската комисия с настояване да следи внимателно случващото се с търговията и е, да предприема мерки там, където има нарушения. Правя коментари за е, общите последици върху конкурентно способността от е, работата на автомобилостроенето. Това са основно нещата, които очертавам в доклада си. и с удоволствие очаквам да чуя позицията на колегите си и на гостите. Благодаря много. Да, действително разполагаме с проекто доклада. Основната цел е да чуем заинтересованите страни. Така че нека да дам думата на господин Карлос Романи, представител на групата Volkswagen Испания. Volkswagen е най-големият производител на коли в Европа. Именно за това е, им отправихме покана. Всеки един от ораторите има 6 минути, за да може да има време. За да можем да се впишем в ограниченото време, свързано с наличието на остен превод. Благодаря много, господин председател. Благодаря за поканата. Много се радвам, че мога да участвам в това заседание. Искам да благодаря и на Мария Бадия за поканата. El tema que, que hoy tratamos es que hoy tratan ustedes en la, en la comisión es crucial para los intereses de nuestro. Днес, днес говорим за следното. Мерките които обсъждаме, са много важни за автомобилостроенето и за конкретна способност в Европа. Ето виждате 12-те марки в групата Volkswagen от е, над 60 години работи тази група. И на групата СЕАТ, например, вече 60 години предоставя колела на Испания. Възможност за движение на колела. През последните години сме произвели 377 000 автомобили, по-конкретно през 2012 година – 600 милиона евро е нашият оборот, а през 2012 година сме инвестирали 362 милиона евро. И историята на нашето предприятие е такава, че ние сме единствената испанска автомобилна марка и в крайна сметка единствената голяма марка в Испания. И въпреки кризата, успяхме а, да запазим оборота си 60% от на, нашите подиспълнители са испански предприятия и а, 83% от нашето производство се изнася. През последните години продажбите страните извън Европейския съюз се увеличават значително. Увеличението е с 18% в сравнение с миналата година. Това, разбира се, съвсем не е изненадващо, защото европейският пазар започва да се засища, така че се налага да търсим други пазари. Ние представляваме един стълб за економиката. 18% от износа, 10% от брутния вътрешен продукт. Милиони евро годишно инвестирани в научно-развойна дейност и 12% от всички испански инвестиции на испанска територия. Имаме и добри новини. А именно, че е, започваме да строим и други автомобили, Audi, Renault, Nissan, Opel и прочие, е, които или са започна ли скоро ще започнат производство в Испания. По този начин се надяваме, че ще се върнем на онези 3 милиона автомобила годишно, до които сме стигали по-рано. Изглежда, че нещата вървят добре и ще можем да наваксаме. Ние сме нетният износител – на автомобили в Испания. процента от автомобилите отиват извън Европейския съюз. Увеличението от 2009 до 2012 година е с 11%. нещо, което потвърждава казаното от мен, че европейският пазар се е заситил и е важно да се поддържа нашето присъствие извън Европа. Важни са уравновесени споразумения. Важно е да се вземе предвид необходимостта да се отворим към нови пазари, именно поради тази наситеност на европейския пазар и да в крайна сметка да имаме предвид, че в тази промишленост от 2018 година се предвижда ръст от 51% в световен план. Разбира се, има множество производители – в Италия, Германия, Испания и прочие. Приключвам. Как виждаме бъдещето си? Ами, спрямо а, Южна Корея нещата са малко сложни. Пазарите там са затворени. Имаме някои безпокойства по отношение на Япония. Но, а, що се отнася до Съединените щати. А, миналата седмица започнаха преговорите и мисля, че можем да храним добри надежди. Нека да се върна на въпроса за Южна Корея. Един договор за свободна търговия, според нас, се създава не за да може корейските производители да продават колите си тук, за да може ние да продаваме колите си в Южна Корея. По-настоящем обаче реципрочност няма. И мисля, че просто е допусната сериозна грешка по отношение на Южна Корея – грешка, която по никакъв начин не трябва да се повтаря при преговорите с Япония. Благодаря, 8 минути посветих на своето изказване. Надявам се, че ще извините това, че надвиших времето си. Господин Волф Яклин е следващият оратор. Той отговаря за автомобилостроенето в рамките на Европейския съюз на металурзите. Отново имате 6 минути. Заповядайте. Euh, euh, Благодаря много. Ще се изкажа на френски. Благодаря много за поканата. Много се радвам, че имаме възможност да представим своята позиция. Нека да се е, да представя организацията си. Вече се е, сняхме с е, колегите си от химическата промишленост и от текстилната промишленост и на практика всички промишлености, тясно обвързани с производството на автомобили, са обединени в нашия съюз. И металургията, и а, а, текстила, и химията. Миналият декември комисията публикува становище и ние направихме някои оценки по отношение на четвъртия стълб и по-конкретно социалните аспекти, които в подобен тип е, изследвания на комисията включват като новост консултиране с заинтересованите страни. Последното становище е от 2007 година. За съжаление обаче констатираме, че социалните елементи на практика са изолирани в четвъртия стълб и не се вземат предвид при работата по останалите стълбове. Така че не мога да разбера защо се прави това, вместо да се въведе един подход на, да кажем, social mainstreaming и защо не се вземат предвид социалните въпроси във всички елементи на всички политики на Европейския съюз. В крайна сметка, тук говорим за заетост и ви моля да подкрепите нашите препоръки. Но това, което разказваме от 2012 година, от декември, от тогава насам се случиха някакви неща. Продажбите продължават значително да спадат и изглежда, че все повече се обсъжда необходимостта да се преструктурира отрасъла, т.е. да се намали производството в Европа. Нещо, което за нас е доста неприемлив подход, защото на практика а, не е допустимо дори самата промишленост да настоява а, да се отложи, отреже клона, на който тя седи. И в крайна сметка, в един момент нещата ще се възстановят и тук в Европа включително и какво ще стане тогава. Доста тежки са последиците на бюджетните ограничения, особено в южната част на Европа, това се отразява тежко на покупателната способност, но нещата ще се оправят рано или късно. Ако нашата промишленост вече не съществува, очевидно е, че това просто ще доведе до навлизане на повече чужди автомобили. Що се отнася до електромобилите, а, все по-добри са изгледите за тях в европейски план. А, все повече електромобили ще има по европейските пътища. Но големите неясноти са за това откъде ще дойдат тези автомобили. Дали ще има такива автомобили, които се произвеждат тук, при нас, в Европа? Всички чакаме някаква яснота, чакаме да се вземат решения, но решенията, които се вземат, не са непременно стимулиращи. А, и а, има опасност електромобилите да не се произвеждат в Европа. Има множество усилия в Япония в тази насока. И ако не се вземат бързи и спешни мерки, включително мерки свързани с увеличение на експертизата на производителите в тази област, има опасност да загубим тази важна ниша. И така необходимо е в Европа да се вземат мерки на политическо равнище – Така че да се погрижим, когато търсенето се увеличи, производството да е тук, в Европа. А сега нека да се спра на въпроса за търговията. За автомобилния отрасъл, международната търговия е нож с две остриета. От една страна, производителите на автомобили висок клас имат големи интереси пазарите да се отворят. От друга страна, производителите на автомобили от по-нисък, среден нисък клас се безпокоят, че ще навлязат а, такива автомобили на чужди производители. А, и така, тук не става дума за интереси, които са различни а, между различните държави членки, а е по-скоро за различни интереси е, на различни елементи от гамата продукти на производителите. Изглежда, че двустранните е, договори за свободна търговия ще бъдат доста объркани и завързани. И е трудно да се предвижда развитието на нещата. Трябва да се вземат винаги предвид интересите на работещите в промишлеността. В крайна сметка това са регионални, това са предприятия от регионално значение. и трябва да се вземат предвид при подписването на договори за свободна търговия. Благодаря. Нашия последен оратор, господин Ерик Бержелин, който представлява Асоциацията на европейските производители на автомобили. Заповядайте 6 минути. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Пет минути и половина, за да се изкажа по това, от което се нуждаем. Шест минути, това не знам дали ще е достатъчно, но така или иначе, най-напред основното, нашите участници са много важни, играят много важна роля и трябва да се види най-вече от гледна точка на това, което искаме да постигнем в Европа. Искаме от комисията, държавите членки, Европейския парламент да има едно сближаване между европейската търговска политика и да се поцели търговската основа което означава всъщност индустриалната политика. Днес това не е довършено, може би би могло да се подобри за в бъдеще. Двамата комисари да си поговорят и да се, да се разберат по тези принципи. По-късно през тази година комисията ще направи вид оценка на въздействието, за да се види какви са резултатите и споразумението за свободна търговия, по които се водят преговори или са проведени преговорите. Преди седмица направих подобна презентация пред заинтересованите страни, включително държавите членки и комисията. И в списъка присъстваха държави, само с които ще се сключи споразумение за свободна търговия. Може би трябва да погледнем какво става с съществуващите споразумения, най-вече с Южна Корея. Споразумението е вече на две години с Южна Корея и разбирам, че повечето заинтересовани страни са много доволни от това споразумение. Може би не в нашия случай, но трябва поне да, да проведем диалог с Корея, така че те да разберат нашата гледна точка. Днес смятаме, че духът на споразумението липсва, що се отнася до изпълнението от страна на Корея на това споразумение. Няма да навлизам в детайли, защото просто няма време. Само ще представя един списък с различни въпроси. Мога да ви предоставя допълнителни детайли, плюс това, което съм изброил тук. Това са само примери за това, пред което сме изправени съществуващите нетарифни бариери и бъдещите такива. Много бързо ще премина през този слайд, за да видите къде са нашите опасения. Ами те са свързани с това – че има така нареченият автомобилен анекс, който трябваше да помогне на нашата индустрия да навлезе на пазара, но също така и да имаме дългосрочни взаимоотношения с корейците и да им помогнем да прилагат регламентите, тези споразумения, към които те са страна. Има обаче вратички в това споразумение, защото когато говорим с тях, те ни казват, ами от правна гледна точка ще е трудно да поискаме това. Корейците просто имат различно тълкуване. Еми, това не е приемливо. Това обаче е животът и с това ще трябва да се примирим. Освен ако корейците не приемат или ако комисията ни би могла да наложи на корейците да променят своето отношение. Това не подлежи днес на разглеждане. Има среща на 25 септември, на която, а сега ще предоставим на комисията един списък с бариери, които трябва да се избягват. И преди комисията да отиде в село, ние със сигурност ще предоставим този списък. Сега нека да поговорим за новите споразумения с Япония. Съвсем накратко, два кръга от преговори. Индустрията е предоставила приоритетни въпроси. Смятаме, че този списък е постижим. Той не е преувеличен и след една година комисията ще направи равносметка за това дали Япония е изпълнила своите ангажименти или не. Така че сега сме в един етап на непрекъснато взаимоотношение, непрекъснато общуване с комисията, искане на информация и съответно очакваме резултати от комисията. Няма да изчитам този списък но мисля, че е по-интересно за вас да поговорим за Съединените щати. Колегите от Европейската комисия са многобройни сега в Вашингтон, за там се водят преговори по FTA. Първия кръг от преговори тече. И този кръг се надявам поне да позволи на заинтересованите страни малко, да разберат малко повече за насоката, в която тръгват преговорите. Има втори кръг през октомври, които са много по-важни за нас, поне за нашия сектор. Така иначе ще се направи разносметка за това какво се очаква от нас. Какво сме направили до този момент? Съвсем накратко. Оценката на въздействието на комисията казва, че това е истинска възможност за индустрията. Защо не? Нека да се възползваме от нея. До сега сме излизали с презентации, във Вашингтон участвахме в общата AAPC и АЦЕА. Искам от комисията да заеме един всеобхватен подход и да се говори за едно общо начинание, не само за регулаторните изисквания, но освен сближаването, да се разгледат въпроси като тарифите, правилата за происход, проверките и така нататък. Но два основни въпроса са, че не трябва просто да премахнем тарифите, да не се прави нищо в тази връзка, да не се прави нищо по регулаторното сближаване, но трябва да се работи по двете, двата елемента едновременно. 6 минути Просто исках да кажа, че това ще е изключително предизвикателство за водещите преговорите, но и за индустрията. Очаква се от нас да свършим много работа, готови сме да я свършим, стига да има смисъл от нея. Благодаря ви, много ви благодаря. Не за първи път Европейската автомобилна конфедерация присъства в нашата комисия. Благодаря ви за вашето изказване. Ми добре в такъв случай давам думата на комисията. Gladfeld,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 затруднени, отколкото промишлеността изобщо. Промишлеността в Европа ще трябва да е по-насочена към износа, отколкото към вноса. Голяма част от, от това, което се произвежда, ще се изнася. Ще трябва да повишим конкурентоспособността си, да, да се изправим пред предизвикателствата на бъдещето, да да се съравноваваме с конкуренти в развиващите се страни, които ще произвеждат по-добри и, и, и повече автомобили в бъдеще. Опитът също показва, че хибридните автомобили и електрическите автомобили се развиват много бързо. Европейските производители малко изостават мисля, че пропускат а, възможността по Toyota. Около 5 милиарда а, автомобила вече е произвела и ги е продала. За да от летище в Брюксел до парламента, а, докато идвате, ще видите повече Тойоти, отколкото европейски автомобили. напоследък са завоювали 3% от общия пазар. А мрежите за зареждане на електрическите автомобили също се е, разрастват. Така че е много важно Европейския съюз да, да промени производството си, методите си на производство. Иначе трябва да кажем, че и регламента за емисиите е допълнителна пречка. Нормите там ще се постигнат само с производството на повече хибридни и електрически автомобили. Аз разбирам представителите на промишлеността, които ни запознаха с трудностите, които ще изпитат с новите споразумения свободна търговия. Въпроса за който говореха, естествено, че експертите и представителите на индустрията, естествено, че трябва да, да, да бъдат заети преди особено сериозно. Това е за сега. Благодаря. Следващия оратор, Пол Мърфи. Okay. Um, yeah, just first of all, I'd be interested in hearing uh, the attitude of the union. Първо искам да чуя какво мисля, какво мисля представителя на, представителя на Съюза по преговорите. Знам, че едно от основните неща в кризата в САЩ всъщност е преструктурирането на автомобилостроенето, преместването от, от север на юг, от, от преминаването от добре платени и защитени работни места към нископлатени работни места. И искам да знам дали европейските е, производители не се опитват да направят същото. Второ, дискусията се съсредоточава върху международната търговия. Знам, че това ни е основният ресор, само че кризата е по-обща. Ако има свръхкапацитет, аз не мисля, не мисля, че той ще се разреши чрез сериозно повишаване на, на, на износа. Не мисля, че това е реалистично и тук се пренебрегват два от основните проблеми. Първия за финансовата дисциплина. В доклада пише, че 3, 3 милиона автомобиля ще да бъдат закупени в Германия, в Германия, ако не бяха мерките за финансова дисциплина. Това нямаше да стане, според мен. А, без да се, без да се преструктурира отрасъла, без да се инвестира в обществен транспорт, зелена мобилност, електромобили. Това обаче изисква преструктуриране и инвестиции. За сега обаче производителите не са появили някакво желание да, да участват в този процес. Председателя благодаря на преводачите за това, че останаха малко по-дълго време. От тук нататък само на английски ще се води заседанието